Колеги, ако обичате, заемете местата си. Искам да започнем веднага, е, защото имаме много обширен дневен ред. Колеги, ако обичате, заемете местата си. With... Започваме. Започваме с приемането на дневния ред, колеги. Е, няма да имаме 5 минути известна отстъпка в началото, защото дневният ред е много голям. Благодаря на тези, които, както обикновено, са на време и са готови да започнем. Всички готови ли са? Пристъпваме към приемането на дневния ред. Колеги, е, говорим сега е, по точка 18 за втората годишната среща по разпределяне и пренастаняване. Е, и виждаме, че няма никакви промени по дневния ред. След като няма възражения, приемаме, че той е прият. В последствие ще видим господин Козловски Разнач, който е министър от Латвия. Малко по-късно ще говорим с тях. И, е, но това е последваща точка от дневния ред и тогава ще им пожелаем добре дошли. Е, колеги, е, има много съобщения на председателя, е, като ако обичате, седнете, за да направя съобщение на председателя. Първо, езиковия режим, както обикновено, има прево... няма да има превод на датски, е, на гръцки, на хърватски. Ако обичате, ние искаме да ви поднесем нашите, е, нашите извинения, за което ще има извънредна среща на е, нашата комисия. Е, преразгледания календар на нашите срещи с 2015 година. Координатите приеха следващите препоръки за графика на нашите срещи през 2015 година. Извънредна среща в четвъртък, 27 януари от 9 до 12.30 и ако няма възражения, преразгледания график се приема. Е, сега имаме много дълъг дневен ред е, и мисля, че колегите много добре разбират, е, че това е първата среща след атаките в Париж. И тъй като нямаме официална точка по дневния ред е, за нашата реакция по събитията, бих искал да кажа, че е, е съвсем своевременно. Е, за това ние като Комисия по гражданските свободи ще наблюдаваме различните законодателни въпроси, които възникват след тези нападения. И ние като Комисия по граждански свободи вече имахме възможността да вземем отношение по тези въпроси. Е, искам е, само е, да кажа, че ще имаме възможност да обсъдим отново този въпрос когато е, е, своевременно на последната среща на Комисията по граждански свободи накратко обсъдихме нападенията в Париж, е, като е, основното внимание беше по залавянето на терористите и да отправим съболезнования по-близките на жертвите, както и да изразим подкрепата си за свободата на словото. Е, сега е, ние е, да се спрем по-широко на въпроса за борбата с тероризма и срещу радикализирането. Е, като първата точка, на която искам да се спра в първоначалните съобщения на председателя, първо срещата на министрите е, на вътрешните работи на 11 януари, когато бяха повдигнати много въпроси, някои от които първо запазването и отстояването на върховенството на закона и на основите на демокрацията, прилагането на е, резолюцията на ООН 1377 и 2178, да се борим против радикализирането, основено в интернет, и много други въпроси, като например незаконната доставка на огнестрелно оръжие в Европа, по-доброто споделяне на информация от разузнаването, да се наблюдава кои граждани на Европейския съюз прекусяват външните граници, евентуално преразглеждане на Шенгенския граничен кодекс, да приемам конструктивен подход по ПНР и вътрешно ПНР споразумение, да има последователност между вътрешните и външните дейности, включително и на глобалния форум против тероризма и накрая да се засили сътрудничество с Съединените щати и Канада, да се спрем на тези въпроси на неформалната среща Първосъди вътрешни работи в Рига на 29 януари. Аз разбирам, че има двама докладчика от тази комисия, които ще посетят заседанието на 27, 29 е, януари. Това е първото, което искам да кажа. Вторията точка, на която искам да се спра, Очевидно е, че е, от ключов интерес за нашата комисия е, е да работим активно по законодателните въпроси, като например е, да проведем пространна дискусия, разумно пространна дискусия с координаторите от нашата комисия миналата седмица в Страсбург и ще разгърнем тази дискусия с всички членове на комисията. Третата точка, на която искам да се спра, е, че е, напоследък чуваме е, е, много държавни глави в Европейския съюз, които настояват за е, нови законодателни актове, които да се приемат и да се приемат и нови мерки. И аз е, говоря с всички вас, че ние трябва да внимаваме за това да не прибързваме, да създаваме нови инструменти, много да внимаваме, когато приемаме ново законодателство. Ще е, трябва също така да бъдем и много внимателни, когато работим е, против тероризма, е, пътна карта против радикализирането и трябва да видим какви проблеми има, какви пропуски има, като разбира се, когато разберем какъв е въпроса с е, скоростта, тогава вече трябва да изиграем ролята си на законодатели. И четвърта точка, на която искам да се спра, е, че както съвета и комисията работят по път на марка и ще има Европейски съвет по този въпрос на 12 февруари. Сега искам да кажа в каква степен ние участваме в тази работа. Аз пътната Пътната карта на нашата комисия е, е следната. Миналия понеделник, 19 януари, имаше съвет е, по е, външните работи, когато се говореше за външното измерение на борбата против тероризма. А също така вчера, на 20 януари, имаше и съвещание по оперативното сътрудничество по вътрешната сигурност. Днес има среща и на министр три и е, този въпрос ще се обсъди и на хи... не на хиринг, но е, въпроса, който ще задаваме е, на комисар Йорнова и колегията на комисарите също се събира сутринта по антитерористични мерки. На 27 януари аз поканих Авромополос и като координатор на Европейския съюз против тероризма, за да говорим по мрежата за повдигане на вниманието върху борбата срещу тероризма и срещу дерадикализацията. На 28 януари в пленарна зала ще обсъждаме антитероризма. Това е много важна дискусия в пленарна зала. Много от вас трябва да участват в тази дискусия. Това е ключов въпрос, който ще обсъждаме на 28 януари. На 29 януари ще има неформална среща правосъдие и вътрешни работи, също в Рига, също против тероризма. Вече казах, че аз ще бъда там, е, както и е, двамата докладчици. В началото на февруари е, господин Казна, френския министр на вътрешните работи, ще посети заседание на среща на координаторите Либе и аз ще се опитам да получа потвърждение за това. През февруари Юроаст ще е, представи доклад пред нашата комисия по борбата срещу тероризма и криминалното правосъдие. На 12 февруари Европейския съвет ще е, работи основно върху антитероризма и наш, председател, е, наш представител ще бъде председателя на парламента. На 18 февруари международна среща на държавните глави е, за е, борбата срещу екстремизма. Домакин ще бъде президента на Съединените щати. През февруари и май ще има стратегически доклад по наша инициатива. През марта ще има хиеринг за борбата срещу тероризма. 12-13 март съвет правосъдие вътрешни вътрешни работи през юни съвместно изслушване между е, Комисията по граждански свободи и съвет СЕДЕ по клаузата солидарност. Това е задължение на съвета за предотвръщаване на тероризма и заплахата е, и, и да се прецени каква е заплахата. Както много, може би много от вас знаят, на 4 февруари докладчика и докладчици в Сянка ще се срещат с национални експерти по този въпрос и след това докладчика ще ни осветли. Това е една пътна карта, като разбира се следващата стъпка ще бъде среща тук на комисията Либе на 27 януари. Това, което се опитвам да направя, колеги, това е да не ви диктувам какво ще става, а по-скоро като председател искам да ви създам представа е, е, как какви въпроси ще се обсъждат, е, особено когато законодателстваме. Ние, кои ще бъдат основните въпроси, защото нашата комисия ще бъде от ключово значение по действията на парламента. Е, разбира се, вие обсъждате тези въпроси във вашите групи, като индивидуални депутати, с вашите познания, с вашия опит. Аз ясно съзнавам всичко това, но моята е, работа е да съм сигурен, че има график, че работа работим в сигурна среда, за да можем да обсъждаме този въпрос. И това са съобщенията на председателя за днес. Това са въпросите, които можем да обсъждаме, евентуално по които да законодателстваме като реакция на тези събития. Като следващата официална среща ще бъде на 27-ми. Това са съобщенията на председателя. Аз е, нямам е, намерение сега да давам думата за изказвания. Ако не знам дали някой иска да не знам дали някой иска да вземе отношение, може би имейл ще бъде полезен след е, края на съвещанието. Ако искате да вземете отношение, ще бъде много полезно да ми спратите имейл. И така, пристъпваме към... Но преди да пристъпим към следващата точка от дневния ред, а, а, така, знам, че съобщенията на председателя са дълги, но може би да отложим четвърта точка за следващото заседание, така че можем да пристъпим направо към точка трета от дневния ред – приоритетите на латвийското председателство. Нека сега да чуем изказванията на двамата министри. Е, мисля, че това е най-разумното, което можем да направим. И така пристъпваме към трета точка от дневния ред. Двамата има въпроси, които току-що засегнах но има и много други въпроси, така че искам да поздравя господин Ричард Козловски, латвийския министр на вътрешните работи и господин Разнач, който е латвийски министр на правосъдието. Добре дошли в Брюксел, за да ни запознаете с приоритета на вашето председателство в е, областта на вашите компетенции. Е, после ще ви зададат въпроси координаторите от всяка политическа група а след това ще има и време за отговор и след това втори тур от въпроси от всички депутати. И е, аз бих предложил на депутатите да имат не, не повече от две минути за въпроси. И така, първо давам думата на министър Козловскис. Е, първо на господин Разнач. Е, моля за извинение. И преди да започнете, бих искал да ви благодаря е, за работата с е, вас в подготовката, а също така и с вашите сътрудници. Имате думата. Благодаря. Господин председател, дами и господа депутати, За мен е огромно удоволствие да бъда сред вас и да обсъдиме заедно приоритетите на латвийското председателство в областта на правосъдието. Предвид многообразието на езици, позволете ми да продължа моето изказване на латвийски език. Това е първото наше председателство, което обаче съвпада с новият, новоизбрания парламент и новоназначената Европейска комисия. Това ще доведе до едно по-активно сътрудничество между а, институциите. Латвийското председателство разчита много на сътрудничеството с комисията Либе, за да можем да се справиме с предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на правосъдието и вътрешните работи в Европа и извън Европа. Трагичните събития, които се случиха във Франция, по време на първата седмица на нашето председателство, а, ни напомня, че тероризма и е, опасността от тероризма са е, опасност надвиснала над е, европейските държави членки, така че от нас се изискват координирани дейности. Латвийското председателство ще работи за безопасността и сигурността на Европа, нейните граждани и за демокрацията и свободата в най-широк смисъл на тези думи. Латвийското председателство осъжда радикализма, тероризма и разпространението и подтикването към омраза. Насърчава сътрудничеството между държавите от Европейския съюз в борбата срещу тероризма във всичките му форми. Европейския съюз а, има нужда от създаване на а, механизми за бързо реагиране на терористичните заплахи, като обаче се спазват основните права и свободи на европейските граждани. Дами и господа, трябва да се намери един баланс между личните и публичните интереси. Това ще бъде е, е, приоритет на латвийското председателство в областта на правосъдието. Нека сега да изброя проектите, които е, смятаме за наши приоритети. На първо място напредък по защита на личните данни и постигане на една рамка на защита на личните данни. На второ място ще дадем своя принос за укрепване на мерките за опазване на финансовите интереси на Европейския съюз. Колкото до личните данни и рамката за защита на личните данни, надяваме се да постигнем колкото се може по-бърз на напредък и е да започнем колкото се може по-бързо трилог, тристранни разговори с Европейския парламент. Следващата седмица в Рига ще бъде обсъден обхвата на бъдещата директива, за да може двата проекта или двата документа да бъдат интегрирани, както бе, бе препоръчено от Европейския парламент. Латвийското председателство ще продължи работата на е, италианското председателство по единното гише или механизъм за единно гише. Вече сме постигнали известен напредък и съвета е, постигна един единен е, подход е, по изграждането на механизъм, на единен механизъм. Аз е, Считам, че механизма за изграждане на единно гише е, е може би един от най-важните елементи, залегнал в регламента и е в интерес на европейските граждани. Финансовите интереси на Европейския съюз, три са проектите, които в момента се изпълняват, е, са в ход на изпълнение. Първо, служба на Европейския прокурор, второ, е, мерки <clears throat> за е, борба за, за, за е, опазване и финансовите интереси на Европейският съюз в съвета обсъждаме тези мерки от години. Латвийското председателство ще приеме един общ подход за изработване на правилника. Вече обсъждаме с експерти проблемите, които все още не бяха обект на а, дискусия с цел а, постигане на политическо споразумение по въпроса. Трябва да постигнем регулаторна ефективност и ефективност на действие в, в на службата на Европейският прокурор. Целта е да има добавена стойност и това да бъде в интерес на държавите членки. Това може да стане обаче само в тясно сътрудничество с Европейският парламент и ще ви информираме в хода на преговорите на постигнатото в рамките на съвет. Латвийското председателство смята да положи много усилия, защото съвета и Европейският парламент да постигнат едно общо виждане по а, въпрос. Ще работиме в тясно сътрудничество с Европейския парламент и съм убеден, че вашата комисия ще играе решаваща роля за постигане споразумение по този въпрос. Все още доста, са много нерешените въпроси въпроси, включително и е, въпроса за включването на нарушенията за ДДС и неплащането на ДДС в е, регламента. По... Трябва да, да, да намериме някакво политическо споразумение и съглашение по този въпрос, решение, което да бъде приемливо за всички. Колкото до проекта ЕРО, през декември съвета постигна споразумение по въпрос, Латвийското председателство смята, че трябва да се е, разгърне институционната и оперативна ефективност на Евроюст. Е, в областта на координираните разследвания на престъпления срещу Европейския съюз. Европейското председателство смята да е, предложи на съвета един общ подход през марта, за да може в последствие да започне трилог с парламента и е, комисията. Също така смятаме, че За нас ефективното сътрудничество с парламента е от огромно значение. Бих искал също да кажа да ня няколко думи за това, че латвийското председателство ще продължи работата по три проекта за наказателно законодателство, свързано с а, заподозряните и а, арестувани. През също така ще работим и по директивата за по презумпция на невинността. Дами и господа, нашите приоритети са ясни. Защитата на личните данни, разпоредбите, свързани с наказателното право, прокурорската служба. Това са важни приоритети за целия Европейския съюз. И целта е Европа да се превърне в едно а, пространство на безопасност, което могат да бъдат защитени правата на най-уязвимите, включително и децата. Нека да спомена още, едно от, още един от приоритетите на латвийското председателство в областта на правосъдието. Ще продължиме тясно сътрудничество с страните от източното партньорство защото нашите начинания ще бъдат резултатни, ще се увенчаят в успех, ако има по-стабилно, ако Европа е стабилна и ако страните в близко съседство на Европа са стабилни и се развиват демократично. По-доброто сътрудничество е в основата на нашия успех. Латвийското председателство ще насърчава диалога и сътрудничеството. Призовавам всички страни всички институции да направят крачка напред към другите, за да постигнем резултати, които да са в интерес на нашите съграждани. Не винаги не, не винаги в, а, борба, в борба и спорове се постига а, споразумение и а, успех. Важно, важното е да стъпваме на основните наши ценности, да има повече търпимост, повече изслушване. Не, нека това ни ръководи в ежедневната ни работа за една по-добра, демократична и сигурна Европа. Благодаря много, господин министр. Сега позволете да дам думата на вашия колега, господин Козловски. Уважаеми господин председателю, от е, името на латвийското председателство е, бих с ваше разрешение представил нашите приоритети. За нас е важно да гарантираме и да отговорим на интересите на европейските граждани. Надяваме се обмена на мнение и дискусията с вас да ни помогне да задълбочим дискусията и диалога с Европейския парламент по такива важни въпроси като вътрешна сигурност, тероризъм и миграция. Е, както вече чухме, събитията, както вече бе казано в началото на нашето председателство, в началото на януари, особено след събитията във Франция и на други места в Европа, е, ни накара да засилим нашето внимание по този въпрос. Трябва да бъдем координирани и единни. Целите ни остават непроменени. Защита на европейските ценности и свободи. Сигурността в Европа трябва да се гради върху зачитане на човешките права и основните свободи този ред на мисли позволете да ви информирам за следващите стъпки, предвиждани от председателството и нашата готовност при необходимост да предприемем незабавни действия. Искам да подчертая, че единствено заедно в открит диалог ние ще успеем да покажем, че Европейския съюз е пространство на свобода и сигурност, обединено пространство. И искам да кажа, че ние много ще залагаме в рамките на нашето председателство на работата с, с Европейския парламент и специално с вашата комисия, особено по въпроси на вътрешната сигурност. Единствено по този начин ние ще постигнем създаването на необходимите правни актове за гарантиране сигурността на европейските граждани. Бих искал да подчертая, че в това отношение ние ще надграждаме върху свършеното от италианското председателство в рамките на програмата на председателското трио, в която участвахме и ние. Ние бихме искали да работим за стабилно и предвидимо развитие на европейската политика в областта на сигурността, пак ще кажа, при зачитане на правата и основните свободи, като едновременно с това отговорим на особено важни предизвикателства и събития. Позволете като начало да се спра на основните предизвикателства в борбата с тероризма. Вече бяха споменати варварските атентати в Париж. Едновременно с това бих искал да изразя възхищението си и солидарността с реакцията на френските официални власти и, европ... и френските граждани. И те и белгийците доказаха, че подобни заплахи са заплахи за общата европейска вътрешна сигурност. Ние трябва да реагираме своевременно и адекватно борбата с тероризма, превенцията и а, премахването на тероризма не е нищо ново. Ние в това отношение поемаме штафетата на предходните председателства, особено италианското. Особено важно е да гарантираме продължаване на вече започнатата работа. Ние ще работим активно, за да гарантираме продължаването на досегашните дейности и мерки. Надяваме се в бъдеще да не ставаме свидетели на такива драматични събития. Специално ще обърнем внимание на заплахата от тероризъм на неофициалния съвет по ПВР в Рига в края на този месец. Надяваме се председателят на вашата комисия да участва също в заседанието, защото този съвет по наше намерение трябва да допринесе сериозно за борбата с тероризма чрез постигане съгласие относно обща рамка и конкретни мерки. Ние ще обърнем специално внимание на борбата с радикализацията, да подобрим възможностите за обмен на информация между засегнатите и участващите институции. Както каза наш, нашия премьер-министр на 14 януари пред Европейския парламент, ние отчитаме като положителен факт, че се подновява дискусията по регистрационните данни на пътниците. Нека възможностите на този вид обработка на данни се използва в борбата с тероризма. Разбира се, трябва да се ограничим само за постигане на съответните задачи и цели при запазване на защитата на личните данни и, не, и нейните правила. И все пак това е важно. За това е необходим открит диалог, по въпроса за изграждане на механизъм по PNR ние сме убедени като председателство, че всички тези марки, мерки трябва да отчитат човешките права и основните свободи. Трябва да постигнем баланс, който ще гарантира сигурността на европейските граждани от една страна и зачитане на техните основни права от друга страна. Убеден съм, че вашата комисия ще има сериозен принос по този въпрос. Не можем да допуснем терористите да разбиват нашето общество, да настройват едни срещу други, отделни негови групи и да поставят под въпрос нашите ценности защото това не, не е само заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Ние смятаме, че трябва да обърнем особено внимание на тези въпроси. Трябва да довършим започнатото по време на италианското председателство, като актуализираме Европейската стратегия за вътрешна сигурност. Обеден съм, че постигайки съгласие по тези въпроси, ние ще се ще постигнем много за сигурността и безопасността в бъдещето. Важна предпоставка за това е постигането на съгласие. Искам да ви уверя, че в областта на вътрешните работи италианското е, латвийското председателство ще продължи да работи по досиетата, които вече са започнати от италианското председателство по този въпрос. А също и тристранния разговор с Европейския парламент за регламента за Европол. Очакваме започване на преговори за е, Академията е, ЦЕПОЛ. Е, както казаха италианските ни колеги в края на своето председателството, въпросите, породени от миграционния на, натиск, а са и си остават много важни. Както през миналата година, така и тази година ние бяхме дълбоко впечатлени от е, събитията, свързани с кораби фантоми, на които са зарязани просто нещастни хора, опитващи се да мигрират. Тези въпроси са обща отговорност на Европейския съюз, затова трябва да обърнем в внимание на миграцията. Ние смятаме, че тук нашата отговорност е в по-широк контекст. Трябва да продължим да прилагаме холистичния подход в борбата с миграционния натиск. Нещата не са се променили към по-добро. Необходими са нови по-нататъчни мерки. През октомври 2014 година заключенията, прияти от съвета на министрите, обхващат широка гама от мерки, свързани и с други области – ние смятаме, че трябва да продължим сътрудничеството с трети страни. И това е първото, което искам да кажа. Трябва също така да укрепим капацитета на системата за миграция и неговото управление. В рамките на провежданите операции трябва да стане ясно, че тези операции трябва да продължат. За това ние трябва да продължим да залагаме на принципа на солидарност. Единната е, система за обежище във всички страни е един от елементите, на които ще заложим. Искам да кажа, че борбата с миграционния натиск съставлява само един аспект на явлението миграция, защото миграцията не означава само а, проблеми. Миграцията може да се впише успешно във въпроса за преодоляване на економически затруднения. За това комисията ще представи Европейската програма за миграцията Очакваме този документ и латвийското председателство ще продължи да работи по него ще продължим да работим и по съществуващите инициативи в областта на миграцията, които ще имат положително отражение, отражение върху растежа в Европейския съюз. В края на италианското председателство съвета заяви своята готовност да започне преговори с парламента по директивата е, за студенти и млади научни работници. Ние сме готови да пристъпим към действия по този въпрос възможно най-скоро. Освен това, искаме да работим активно за постигане на съгласие в съвета за приемането на директивата Дъблин така че да можем да защитим интереса на малолетните и непълнолетни лица. Е, уреждането на въпросите в рамките на Шенгенското споразумение е едно от най-големите достояния на Европейския съюз. По-нататъчното подобряване на ефективното прилагане на тези мерки е предпоставка за безпроблемно пътуване в Европа без граници. Латвийското председателство ще продължи да работи по този въпрос. Знаем, че редица е, евродепутати са поставили сериозни въпроси във връзка с това. Е, имаме вече и тристранни разговори, започнали още по време на италианското председателство. Ще продължим да работим и ние. А сега за външното измерение. Външното измерение показва, че въпросите, свързани с вътрешните работи, също имат своите импликации и там. Става дума за миграция, става дума за сигурност и това са въпроси, които налагат сътрудничество с трети страни. Тук ние ще продължим с вече започнатото в областта на мобилността и вътрешната сигурност. И все пак трябва да отбележа, че нашето председателство има отделен свой приоритет работа и сътрудничество с страните от източните Парт, от, от източното партньорство. Смятаме да организираме среща на министерско ниво по този въпрос, чиято цел ще бъде да се обсъди системата за правна защита. Уважаеми депутати, послед най-новите събития сочат, че а, Нашата работа е много важна, също, че ни предстои още много работа. Нашето намерение в рамките на нашето председателство да постигнем напредък във всички споменати от мен области. Ние сме твърдо решени да участваме в дискусията, да търсим компромиси между държавите членки и в преговори с Европейския съюз. Тясното, конструктивно сътрудничество е единствения път към нашата обща цел е една сигурна Европа, зачитаща европейските ценности, основните права и човешките права. Благодаря. Председателят, благодаря. Е, списъка на тези, които искат да се изкажат, е, е, съвсем разбираемо е доста, доста обширен и за това веднага пристъпваме към въпросите от страна на координаторите. Първо координатора на Народната партия, господин Демера. Е, благодаря много. Благодаря, господин председател. Днес аз говоря от името на Европейската народна партия. Е, от все сърце поздравявам латвийското председателство, което е представлявано днес от министъра на вътрешните работи, от министъра на правосъдието на Латвия. Пожелавам ви успех във вашата работа по време на цялото председателство. Господин министр на правосъдието. Е, моята политическа група има три еднакви приоритета с председателството. Е, първо, защитата на личните данни, второ защита на економическите интереси на Европейския съюз чрез Европейския прокурор, е, по-големи правомощия на Евроюст, борба срещу измамите с ДДС, защита на заподозрените е, по наказателни производства. Е, къде са обаче правата на жертвите? Къде са правата на жертвите, на потерпевшите? Е, на е, жертви и потерпевши е, на нападения, на измами, но също така и на терористични нападения. Уви, тези нападения далеч не са изключения. И смятам, че дълго време ще има такива атаки. Какво става с жертвите? Господин министр на вътрешните работи, благодаря ви както за коментарите, така и за приоритетите, които изложихте. Е, искам обаче да направя една забележка, която искам да споделя с всички колеги от Комисията по граждански свободи. Не знам дали сте се опитали да направите следното обобщение. За да защитава своите права, е, при провеждането на разследване, е, при е, превенция и при наказателни мерки Европейския съюз разполага с 16 различни агенции което означава 6 е, агенции или зависими от тях учреждения е, за е, борба срещу закононарушения, за предотвратяването им или за закрила на правата. Мислите ли, че тези 16 агенции са достатъчно ефективни за запазване на нашите свободи, за борбата срещу тероризма и за борбата срещу измамите? Мой отговор е не. Те са е, твърде многобройни, за да бъдат е, ефективни. Е, мисля, че трябва да посветим една минута на размисъл по този въпрос и защо трябва интерституционална дискусия да се проведе по този въпрос. Сега, по терористичната заплаха. За съжаление, тя не е изключение. Дълго време ще тегне над нас трябва да вземем мерки за е, да се предпазим. И както вече се каза, ние трябва да бъдем предпазливи в отговора си. Едновременно с това законодателният отговор трябва да бъде незабавен, за да се защитим, защото тероризма и атаките са много по-бързи от законодателя. Е, според мен споразумението ПНР е абсолютно ключово и не трябва по него да има нови законодателни предложения. Но, както каза господин Аврамополос, има заседание, което е предвидено за януари. Защо? За да се е, подобри е, законодателната защита. 20 е, 28 е, държави членки е, трябва да вземат отношение по законодателното предложение по ПНР по защитата на личния живот и на данните. Трябва да вървим по този път. Колкото до Европол, е, това трябва да бъде е, приоритет. Приоритет, който да бъде приоритет за латвийското председателство. После пакета по е, опазването на границите. Това също трябва да бъде приоритет. Е, има един инструмент, който може да бъде необходим за наблюдение на влизането и излизането е, през граница, да има регистър всичко това е свързано с Шенген, е, но е, има допълнителен законодателен пакет, е, който може да придаде повече сила на правоопазващите органи. И е, е, мисля, че с тук тук ще спра с изложението на приоритетите на моята политическа група. Пожелавам ви успех председателя. Е, благодаря, сега давам думата е, с представители на Социал-демократическата партия. Има 22 записали се за изказвания. Приключвам списъка с това. Знам, че координаторите са дисциплинирани. Освен това, съзнавам, че министрите за пръв път са тук. Имаме безпредседентен брой на ключови въпроси и, както вече се каза, споразумението ПНР трябва да видим каква е позицията в момента. Има един парадокс е, парадокс. От една страна ние искаме на първоначален етап преди Рига, е, преди Европейския съвет в Рига, искаме да видим до къде сме стигали, така че е, нека да посветим време на тази точка от дневния ред. Гледам към секретарията. Давам думата сега на следващия изказващ. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Както от писмения доклад на председателството, така и от чутото тази сутрин, е, проистичат много въпроси. Ще се опитам е, да сведа всичко до три тематики. Първо, с радост научавам, че очевидно най-сетне съветът е, наистина обсъжда регламент и директива по защитата на личните данни. Бих искала да чуя председателството. Смятате ли, че можете приблизително да ни кажете кога могат да бъдат приети в съвета директивата и регламента? Защото в момента ние водим дебат по инициатива на държавите членки за евентуални нови мерки за повече вътрешна сигурност. Всички те са свързани с събирането и обработката на данни. При това положение би било, разбира се, много добре, ако прилагаме единни европейски стандарти за защитата на личните данни. Хубаво е да и отбележим бързи, бърз напредък по този пакет. Въпросът се дебатира от 3 години по въпроса за мерките за сигурност. Е, тук в допълнение е, казаното от колегата Дестемера. Имаме, ще кажа, че имаме не само много агенции за сигурността, но и множество различни мерки в областта на сигурността и на европейско, и на национално ниво. И очевидно никой не е наясно как изглежда общата картина. Е, какви са мерките, доколко са ефективни, как взаимодействат. Чуват се дори думи, че не всички европейски държави членки се възползват от тези мерки еднакво ефективно. Нека започнем от там, за да решим кои мерки евентуално са излишни и къде има празнини за запълване с нови дейности. Темата за обмен на информация очевидно е сфера, където се нуждаем от огромно подобрение, особено през последните дни след терористичните атаки. Научаваме, че не всички държави членки обменят цялата информация, с която разполагат с другите държави членки. Това е проблем за Европейския съюз, ако отделни администрации или държави не предоставят информация. Нека изясним първо това и след това да мислим за нови мерки. А това, което липсва в мерките за в тази област е борбата с радикализацията. Чува ми се, да, контрол на интернет, на социалните мрежи и така нататък. За мен е по-важен следвият въпрос. Каква е причината тези така наречени чуждестранни бойци, foreign fighters, са наши съграждани, които чиято радикализация се е осъществила в нашите държави членки. Е, този проблем няма само едно решение, но някак си ми се губи отговорността на държавите членки и ни съвета. Трябва да изясним доколко социални въпроси, липсата на интеграция е проблем на радикализацията сред нашите съграждани. И за края съвсем накратко пространния диалог по въпросите на миграцията и убежището няма да се състои днес, но понякога ми се струва, че въпросите, които обсъждаме, борба с потоците беженци, диалог с трети държави и беженски лагери имат единствено за цел да предотвратим идването на беженци в Европа. Затова нека председателството каже, как граждан, какво ще направим в условия на солидарност да приемем е, бежанци, особено от гражданска война. Е, и как ще се включите в програмата за хуманитарни мерки за пренастаняването? Благодаря, Бергет. Аз Разбирам, колеги, че искате да надлегнете на приоритета, но нека не забравяйте, че и всички други искат да вземат думата след координаторите. Благодаря. Темата е- Господин председател, и аз бих искал да благодаря на изказванията на нашите латвийски приятели. Аз нямам намерение да говоря дълго за споразумението PNR, тъй като аз работих по доклада през последните три години и благодаря за положителните изказвани оценки на председателството и на колегите по този въпрос. Но аз искам да се спра на друга тема. Тема свързана с иммиграцията и по-специално отговорността на държавите членки при вземането на мерки с онези, които мигрират в Европейския съюз. Тревож, тревожа се от е, забавянето на нещата. Говориме всички за разподеляне на е, отговорност на тежеста от месеци, месеци, месеци, независимо говориме за Дъблин, едно, две и други мерки. Е, но нека не забравяме, че условията в различните страни са много различни, а и състоянието е много различно. Така че мисля, че това трябва да бъде един проблем, който да обсъдиме. Наистина отговорността и мерките, които се прилагат. Второ, колкото до мерките за деца, аз искам да кажа, че това е проблем, който много ме вълнува, начина на отношението към децата, но също така и това, че децата биват използвани от травиканти, от престъпници за а, не, не, не, независимо дали ги използват е, като, а, като, като, като жертви и роби или за постигане на някаква печалба. При но процедурните права не се прилагат навсякъде и дори не се предвижда да се прилагат. Така че бих искала да знам дали това ще бъде един приоритет на председателството. И още нещо, господин председател. Разбира се, сигурността е тема, която е от огромно значение и варварските действия през последно време доказаха колко е, е злободневна тази тема. Но председателството не трябва да забравя, че законодателството, което ние приемаме, е нещо, което няма само е, ефект сега, веднага, в момента, но ще има и дълготрайни последици. И не забравяйте, че става дума за сигурността и безопасността в е, е, дълъг а, е, е, мащаб и план. Госпожа Лъв. От името на либералите, благодаря ви, добре дошли сред нас днес. Благодаря ви за присъствието. Пожелавам ви успех по време на председателството. Очаквам с нетърпение работата по преговорите по Дъблин и също така по директивата за научните работници и за студентите. Сега искам обаче искам да се спра на бъдещето на системата за убежище и най-вече регламента от Дъблин. Ние знаем, че общата политика беше прията преди около година и половина и все още се прилага. Междувременно обаче ние наблюдаваме е, решения на европейски съдилища. Например, е, Европейски съд по правата на човек. Е, вижда се много големи слабости, много големи разлики между държавите членки и по силата на това решение на съда се казва, че Швейцария наговаря член 3 от Конвенцията по правата на човека по мъченията и нехуманно отношение, когато се прехвърлят семейства от, Шве... от Швейцария към Гърция. Предвид това решение на Европейския съд по правата на човека, бихте ли ни казали днес е, какво е вашето мнение за отражението на това решение върху регламента от Дъблин и целият пакет върху убежищата? Е, на второ място, е, около 6 държави приемат 80% от търсещите убежище, докато много други страни приемат само шепа хора. Вие предвиждате ли някакъв проект и процес в съвета, за да се вземете с тази ситуация, която не се основава на солидарността и евентуално да посочите решението на съда като пример. По време на преговорите по пакета за обежище, ние всички сме съгласни, че държавите членки трябва да поемат еднаква отговорност. На практика обаче нищо не се прави. Какво вие възнамерявате да направите? И освен това, накратко искам да се спра и на споразумението ПНР, ПНР мисля, че е, от е, е, две години и половина това е препани камък. Нашата група иска да се обърне към Европейската комисия с настояване за ново предложение по ПНР, е, за да се види, че това споразумение може е, да бъде приемливо предвид съдебната практика от последните месеци и директивата по защита на личните данни. Днес всички говорят за ПНР, но ние трябва да вървим напред конструктивно. Така че очаквам с нетърпение преговори преговорите с вас и ви пожелавам успех. Е, председателя е, госп, господин Кораф от ЕФД. Go ahead for the EFTD. Grazie. Grazie Presidente. Bene, anche io come colleghi faccio gli auguri alla... Благодаря, а лето не обявам. И аз бих искал да пожелая всичко най-добро на литовското, на латвийското председателство. При техните приоритети ние ги изподеляме и се надяваме обаче, че няма да се губи много време, тъй като италианското председателство загуби известно време. Но сега, нека да спомена някои от приоритетите. Говорихте за повече сътрудничество в вътрешните работи и усъвременяване на стратегията. Но от влизането в сила на, на, Лисабонските, на Лисабонския договор, Европейският парламент е с законодател също така в областта на правосъдието и вътрешните работи. Но съвета не се съобразява с това и продължава да действа така, както действаше преди Лисабон и дори преди май, Мерсик. През последното, последния мандат съвета не се обърна въобще към парламента когато приемаше законодателство в областта на наказателното право. Така че моя въпрос е, съвета има ли намерение да се допитва до парламента, когато става дума за организираната престъпност и всички мерки, които ще се вземат в тази област? През 2016 година ще има конференция на ООН по наркотиците. Как ще работите в подготовка на тази конференция? Защото в крайна сметка наркотиците са тясно свързани с организираната престъпност. Колкото до тероризма, бихме искали политиката да бъде все по-последователна, да, да е много по-координирана и интегрирана. И същевременно смятаме, че трябва да се преразгледа и, е, е и документите от Дъблин, за да бъдем наистина единни в борбата си срещу тероризма. Сега, може ли да помоля министрите предвид броя на желаящите да вземат думата? да отговорят на въпроси. Um, we, we have a... Да отговорят на всички въпроси едновременно. Защото в крайна сметка смятам, че въпросите на координаторите до голяма степен включват и е, някои елементи от е, изказванията на е, а, депутатите. Господин Диаз Демер, господин Киркок. Добре, в такъв случай продължаваме с Моника Холмайер. Колеги, не повече от минута и половина, ако обичате не повече от минута и половина, защото просто много закъсняваме по дневния ред. Моник. Господин председател, благодаря много. Исках да благодаря на председателството на съвета на Европейския съюз за пр- програмата, която ни представиха в писмен вид. Тя ясно показват вашите приоритети. Първия, според мен, е наказателно право, според мен. Какви срокове си сте си подставили в това отношение? До кога смятате, че бихме могли в тази област да приключим законодателната дейност? Второ, Шенгенското пространство, темата за външните граници в светлината на тероризма, и потенциална опасност от влизащи на европейска територия за лица, представляващи опасност. Е, какви са вашите виждания, какви са сроковете, които сте си поставили заедно с компетентните министри за дискусия с Европейския парламент? Ние също сме загрижени че се налагат успешни междуправителствени дейност, действия е, а прибързаността би могла да ни създаде проблеми. Разбирам, наложително е да се работи по този въпрос, но все пак искам да чуя какво мислите по пакета интелигентни граници, въобще външните граници и така нататък. Софи Интербел е следващата. Благодаря, господин председател. Аз изслушах е, двете изложения и може да се очаква ударението да се постави върху борбата срещу тероризма. Надявам се, че през следващите месеци е, в работата ви ще поставят ударението върху защитата на демокрацията, върховството на закона и основните права. Защото понякога борбата срещу тероризма е за сметка на тези ценности, които ние искаме да защитаваме. Конкретно е, по е, Европейски съюз ПНР споразумението, първо радвам се, че казвате, че първият ви приоритет е приемането на директивата по защита на личните данни. Откровенно казано, за мен, както и за много други, това е предварително условие за обсъждане на споразумението ПНР. Е, на второ място, това не е във ваши ръце, е, но ПНР искаме да се обсъжда въз основа на ново предложение на Европейската комисия в духа на принципа на прекъсване. Имаме предвид и, послед... и съдебната практика, е, която напоследък говори за необходимостта от съразмерност между престъплението и наказанието. Вие говорите за интра и ЮПНР, т.е. вътрешно споразумение ПНР. Може би председателя го спомена. Вчера чух един национален министр да прави връзка между еквивалента на ПНР с търговски трафик. Аз ние виждаме какво става всеки ден, ние трябва да знаем за какво точно говорим. И на второ място, аз е, може би съм се разсеяла, но все пак искам да разбера какви са вашите намерения по хоризонталната директива против дискриминацията. Вие говорите за толерантност, търпимост и уважение, обаче е необходимо е, и законодателство. И накрая искам да кажа, че посланието към а, е, а, толерантност трябва да бъде от отправено и към председателството на Латвия, защото имаше хомофобски забележки за това лято. Е, е, председателя, благодаря ви. Е, благодаря ви. Това, това е въпрос, който ще се обсъжда допълнително. Карлос има думата сега. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към колегите и да пожелая всичко най-добро на латвийското председателство. Бих искал също така да се спра и на трагичните събития в Париж, които ще имат трайни последици върху света и естествено върху приоритетите на председателството. Аз мятам, че трябва да има някакъв механизъм, който да подсигурява правилното прилагане на разпоредбите от Шенкен. Аз мисля, че имаме достатъчно системи, мерки и така нататък. Знам, че тази, тази година ще почнем да прилагаме и нови мерки. Новата система за проверка и оценка ще докаже ефективността на нашата система. Така че въпроса ми към въпроса към министрите е следният. Как, как, какви, е, какъв, какъв, какъв ще бъде вашия приоритет при приложението на системата за оценка? А, как а, можете да гарантирате, че проблемите, които са констатирани на външните граници, ще намерят решение? Господин Радев. Господин председател, уважаеми господа министри, Терористичният акт в Париж и предотвратения Брюксел доказаха още веднъж, че е необходима по-усилена борба срещу тероризма и по-засилени действия за предотвратяването на нови атаки. Неминуемо в контекста на хилядите европейци, биещи се в редиците на ислямска държава, антитерористичните действия включват засилен контрол по шенгенските граници, както и по външните граници като България. За България обаче темата за сигурността на границите е особено чувствителна, защото е обвързана с членството на страната ни в Шенген. Многократно Европейската комисия и парламента са заявявали, че България отговаря на всички технически изисквания за членство, гарантира сигурността и опазването на европейските граници и е способна да посрещне новите предизвикателства имайки предвид, че в приоритетите на латвийското председателство е включено разширяването на шенгенското пространство, как ще гарантирате, че някои държави членки няма да обвържат неправомерно присъединяването на България към Шенген с необходимостта от по-строги проверки за сигурност на границите? Благодаря ви за вниманието.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 Thank you, Chair. Господин Лопес Агелар. Благодаря, господин председател. Аз също накратко ще благодаря на дамата министри е, и да пожелая на добър час на латвийското председателство. Въпроса, който искам да поставя относно законодателната инициатива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, така наречената директива Пив. Това ще бъде една от първите стъпки на Европейската прокуратура. Е, разбирам всичко, но смятам, че трябва да запазим започнатото от италианската италианското председателство, надявам се латвийското председателство да добави. Известен е спорът за ДДС между парламента и съвета като съзаконодатели ние разбираме съвета, надявам се и вие разбирате нашата. ДДС е съществен източник на приходи за Европейския съюз. Нашето желание е да постигнем компромис, да търсим компромис между два, двата законодателни органа, съвета и парламента. Благодаря сега госпожа Мер. Yeah, Um, zoals de minister zelf al aangegeven, moeten we na de terroristische aanslagen in Благодаря, господин председател. Както чухме и от министрите, след е, терористичните атаки в Париж трябва да заложим по-сериозно върху сигурността на европейските граждани, като осъзнаем какво се крие за тези терористични атаки. Смята ли председателството на съвета да работи в тази посока и какво смятате да направите по отношение на джихадисти, напускащи Европейския съюз? Ще им бъдат ли отнети паспортите, за да не могат да се върнат? И освен това, масовата иммиграция, много проблеми свързани с масовата трудовата иммиграция се отразяват и на нашата сигурност. Благодаря, Натали Крисбек. Най-напред искам да ви благодаря, господа министри. Благодаря ви за вашата програма и ви пожелавам успех. Пожелавам успех на латвийското председателство. Господин министр на правосъдието, вие споменахте желанието си да постигнете напредък по Европейската прокуратура. За момента тя е компетентна само за нарушения срещу финансовите интереси на Съюза, предвид събитията в Франция, но също така и дългия списък на ужасни събития в Европа, примерно Мадрид и така нататък, не трябва ли да се мисли и по прокуратура, която е, да бъде компетентна за организираната трансгранична престъпност? От години настояваме за това. Това съответства и на очакванията на нашите граждани. Предвид тяхната сигурност ще бъда кратка и подобно на други колеги искам да подчертая, че трансверсално трябва да се има предвид и закрилата на децата, тъй като те са раними. В този Европейски съюз, който е наш, те са обект на все по-лошо отношение и всъщност са все по-малко защитени. И накрая, в заключение, искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да работя е, през тези 6 месеца по време на латвийското председателство с вас по директивата за презумпцията за невиновност. Благодаря ви. Thank you very much. Mr. Voigt. Благодаря много, господин Войт. Благодаря, господин председател. Е, господа министри, вие много ясно очертахте стратегическото взаимодействие между вътрешна сигурност, тероризъм и миграция. Говорихте за сигурността на европейските граждани и вашето желание да я гарантирате на всяка цена тема, нееднократно обсъждана в нашата е, комисия. Е, проблема е, е, знаем всички, чрез миграцията Ислямска държава нееднократно е заявявала своята готовност да вкара в Европа е, бойци чрез е, е миграцията. Ви забелязали сте, че в парламента имаме засилени мерки за сигурност включително и лично това ще стане ли факти на външните европейски граници. Освен това, казахте, че искате да продължите започнатото от италианското председателство. Господин Ренци, Матео Ренци казваше, че няма смисъл а, да се финансира повече работа на Европол. Няма нужда незаконните мигранти да стават законни. А, той смяташе да се бори с причината за миграцията, да се предприемат мерки срещу миграционния натиск. Да разбирам ли отказаното от вас, че и вие ще работите върху корените на миграцията. И последният ми въпрос е какви мерки смятате да вземете, така че да има по-справедливо разпределение на мигрантите в цяла Европа. Не можем да допуснем 80% от тях да потиват в 6 държави, а другите държави, включително и вашата, да не се ангажират по въпроса. Next is Mrs. Guillaume, Sylvie. Oui, euh, merci. Да, благодаря. Благодаря за присъствието, господа министри. Пожелавам ви кураж за следващите 6 месеца. Разбира се, аз се чух, че вие искате да натрупате напредък по реформата на правилата за защита на личните данни. Аз бих била дълбоко удовлетворена от това, но съм принудена да го свържа с дискусията по Европейско споразумение по защита на данните на пътниците. Не искам да отивам прекалено далеч, но все пак искам да кажа, че надявам се поне всички ние се опитваме да постигнем баланс когато работим по този въпрос, като разглеждаме цялата поредица от мерки, които са най-подходящи, без да преоткриваме топлата вода по борбата за борбата срещу тероризма. Два въпроса. Първо, вие казахте, че продължавате да работите по така наречените Smart Borders, може и да допускам грешка, но имам чувството, че комисар Аврамополус е, говори, че по-скоро ще се отеглят предложенията по Smart Borders, интелигентни граници. Струва ми се, че има противоречие. Искам да чуя какво ще кажете вие. Втория ми въпрос към вас е по директивата против дискриминацията. Нищо писменно не съм чела по този въпрос. По време на Дерянското председателство имаше технически заседания по анализ на текста, предложенията на отделните държави и за това като че ли сътрудничеството отпада за сега. Как ще работите по тази директива? Законодателен акт ще бъде тя и по кои теми? Благодаря.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 на господа министрите за информацията. Желая успех на вашето председателство. Изправени сте пред големи предизвикателства, специално в областта на сигурността и миграцията. Мога да кажа, да повторя вече казаното в парламента, как ще изпълним стратегията за е, вътрешна сигурност в Европа да увеличим сигурността, но само преди месец моите идеи пропаднаха при гласуването. Надявам се, че вие ще обърнете внимание на нашите предложения. Нека погледнем Швеция. Швеция има идеята за свободна иммиграция. Хора от Сирия, от Ирак е, безконтролно навлизат на нашата територия. Това е малко като лотария хор, представители на ислямска държава ко, идват в Швеция и е, се надявам, че въпросите, които поставям, ще бъдат разгледани. Това е важно. И как, освен това, ще се погрижите за включване на тези идеи в съответния регламент? Благодаря, господин председателю. Първо и от мен на добър час на латвийското председателство чиято програма в интересуващата ни област и слушахме. Посочени са основни моменти, свързани с нашата дейност. Става дума за човешки права и основни свободи. Много бе казано по темите, затова аз ще бъда кратка. Как кои са основните дейности. Тероризъм, корупция, организирана престъпност. Това е, свър... те са свързани помежду си. Искам специално да попитам относно регламента за Европейската прокуратура имаме текст от италианското председателство, който обхваща важни теми. Какво смята да предприеме латвийското председателство по този въпрос и какви коорди... начини за координация на разследването се предвижда? Да речем Европейската заповед за разследване въпроса за финансовите интереси, конфискуване на престъпно е, имущество, придобито по престъпен начин в рамките на организираната престъпност и друг един въпрос. Особеното положение при организираната престъпност, която сега е свързана с незаконния трафик на хората, тъй като това има пряко отношение към иммиграцията. А тук особено важна е защитата на малолетните и непълнолетни лица. 14 000 непридружени малолетни и непълнолетни деца са влезли на европейска територия през миналата година. От тях 3 700 просто изчезват. Какво следва да се направи? Несъмнено трябва да се гарантира по-добър надзор тези деца не бива да потъват в организираната престъпност, била, била като е, деятели, било като жертви, например, жертви на сексуални престъпления или да бъдат използвани от терористични организации за нуждите на терористична дейност. Госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на латвийските, латвийското председателство за това, че приоритетите му бяха представени от министрите. Имиграцията е един от тези приоритети. Доколкото разбирам, съвета очаква комисията да намери някакво решение на проблема, а пък комисията казва, че съвета трябва да вземе мерки, така че някак си се прехвърля отговорността от едни на други. Преди пленарното заседание в Страсбург бяха направени някакви предложения. Така че аз питам, какво ще направи съвета, за да се напредне по това досие? Защото времето минава. Времето не минава, а, а става дума тук, а тук за време нямаме време, трябва да напредем. 85% от иммигрантите са в 6 от държавите членки. Това няма нищо общо с солидарността. Благодаря. Следващият. Сурая. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Бих искала да пожелая всичко най-добро на латвийското председателство и да се надяваме, че ще постигнете успех. Но в Европейския съюз има една категория граждани, които са дискриминирани и са почти е, така изхвърлени от обществото. Става дума за изваредно бедна прослойка на обществото. Става дума за европейските роми. Европейският съюз трябва да е, създаде някакъв инструмент за решаване на проблемите на тези хора, защото те живеят в нечовешки условия, недостойни за Европа. През март е, комисията създаде рамка за е, така на укрепване на правовата държава. Това също е част от правовата държава. Е, ние също така очакваме реакцията на съвета. Питам какво ще направи е, латвийското председателство по повод тази инициатива на комисията. И още един въпрос. Вие ще трябва също така да отговорите на риториката, която е, така чуваме от, в някои страни да се постави под, под въпрос а, свободното придвижване на хората, по-специално на ромите. Благодаря, господин Пакпов. Es runāšu latviski. Es gribēju arī Eiropas parlamentā e, sveikt. Благодаря. Аз е, приветствам моите колеги и а, бивши колеги и наистина а, моите съболезнования, защото тежък ще, ще бъде товара, който ще трябва да изнесете на плещите си. Но, как можем ли да се обединиме в една политика за посрещане на две предизвикателства? Първо, вътрешната сигурност предвид тероризма и същевременно а, защитата на външните граници на Европа, тъй като нека не забравяме, че Латвия е външна граница на а, Европа и там заплахата е огромна. Колкото до солидарността в областта на миграцията, да, наистина трябва да има солидарност, но същевременно да има и сигурност. Ние приехме текво по тази а, на тази тема. И господа Кянки, е, последната. Благодаря, господин а, председател и аз а, наистина ви пожелавам много успех. А, Радвам се, че искате да се, да се внесат изменения в регламента за защита на малолетните и непълнолетните. Е, но може би ще трябва да бъдете и по-амбициозни, що се отнася до споделянето на отговорността от, държавни, от държавите членки председателството смята ли да направи нещо допълнително след приемането на стратегията? И какъв, какво ще, е, как, по какъв начин ще гарантирате, че държавите членки наистина ще спазват и ще направят необходимите промени по регламента Дъблин? Е, съжалявам, казва председателя, но трябва е, да приключиме с изказванията. И искам ние, макар и да не сме най най-голямата комисия, сме може би най- най-активната законодателна комисия и наистина вие бехте подложени на натиск и на атаки от нашите членове. И двамата министри си, е, си разделиха въпросите, записаха си, возиха си е, бележки и всеки, виждам тук, че има отделна бележка за всеки един. А, може би е, на въпросите, на които няма да получите отговор, ще може да получите писмен отговор малко по-нататък. сега, а, пожелавам ви успех и Нека сега да се опитате да отговорите на въпросите, които бяха зададени. Е, някои от отговорите ще бъдат резултат от е, хартийката с кламера. Е, благодаря на всички депутати за приветствените думи към латвийското председателство. Действително Латвия се чувства поласкана, но и отговорна е, предвид уникалната ситуация е, тя е уникална е, както за е, Латвия, откакто страната възстанови своята независимост, така че за нас са чест някои въпроси. Сега, при наказателно преследване, както обвиняемите, така и потърпевшите, така и свидетелите трябва да бъдат закриляни. Вие сте прави. През 2012 година, както знаем, директивата по защитата на жертвите вече беше приета. И е, в рамките на тази директива трябва да има хармонизиране на националните законодателства. Това се отнася и за Латвия. Никак не е лесно, защото това опира и до въпрос на средствата за масово осведомяване, особено когато говорим за защитата на жертвите. Продължаваме да работим по този въпрос когато говорим и по правата на обвиняемите, винаги трябва да имаме предвид презумпцията за невиновност. Това е един е, е, изключително е, важен въпрос. Ние никога не можем да предпоставяме решение на съда и да признаем някого за виновен преди да е постановено съответно съдебно решение. За съжаление, е, много правни инструменти в много държави членки е, те са недостатъчни и е, много хора са били осъдени несправедливо. На въпроса на господин Сипере по защитата на личните данни, Макар да е постигнато частично споразумение в съвета по две глави, в е, публичния и в частния сектор вече е отбелязан напредък. Той се наблюдава в съвета, но държавите членки е, искат да се постигнат осезаеми резултати. Сега, специално за графика. В началото ние бяхме по-оптимистично настроени и се надявахме е, да се постигне резултат през март. Директивата да се прокара през март и да се прилага от юни нататък. Но виждаме, че това е един процес – и се оказва, че трилога ще може да се проведе едва след е, заседанието на съвета по въпросите на правосъдието през юни. Е, е, Отговора на следващия въпрос. Не, имаше въпроса за тероризма от същия депутат. Разбира се, че е, сме готови да е, работим в близко сътрудничество с Европейския парламент по този въпрос. Така че аз бих е, се обърнал с въпрос. Ние продължаваме ли да работим по този въпрос или да се обърнем сега към министъра на правосъдието или аз да отговоря първо на всички въпроси, или да отговори сега министъра на вътрешните работи. Да. Е, да, благодаря. Благодаря ви за всички любезни думи, които казахте за нашето председателство. Благодаря ви за многобройните въпроси, които имахте към нас. Е, съжалявам, че не можах да отговоря на всички въпроси, но ви обещавам, че ще ви отговоря писменно. Днес е, бих е, искал да започна с въпросите зададени от много депутати по миграцията и е, проблемите, които възникват с нелегалната емиграция, с търсещите убежище. Като председателство ние смятаме, че трябва да продължим работата, която започна по време на предишни председателства. Това включва е, акциите на Frontex, е, борбата срещу трафикантите, Е, много често се злоупотребява с е, положението в трети страни, за да се насърчава е, подобна, подобен вид нелегална емиграция. Тези кораби фантоми, кораби фантоми, които вече говорих, а благодарение на действията по време на италианското председателство и на Фронтекс, ние можахме да спасим живота на много хора. Ние ще продължим работата да се види отговорните лица, организаторите им и изправенето им пред съд. Ако говорим за ситуацията по принцип, огромен брой от граждани на трети страни е, трябва да бъдат обект на холистичен подход. Да, е, ние възнамеряваме да обсъдим въпроса на 29 януари на неформалния съвет на една от сесиите. Ние очакваме и е, компетентния комисар да се изкаже, така че ние е, искаме да чуем какво ще бъде и изказването на комисаря. Е, разработването на специален механизъм, всичко да се обсъжда в дух на реална солидарност. Беше спомената и нашата страна. Вие разбирате, че ние сме малка страна, но ние сме допринеси чувствително е, за операцията на Frontex в борбата срещу нелегалната е, емиграция. Е, ние сме работили по защитата на източните граници е, няколко хиляди километра е, са източната външна граница на Европейския съюз. А, това а, е, предполага борба срещу трафикантите, задържането им, задържането на нелегални емигранти. Ние а, вършим нашия дял от работата си. А, ние сме готови да продължим дискусията, без а, да бягаме от отговорност и ще е, бъдем много благодарни на комисията за нейните предложения. Господин Диас Демера, е, е, да, аз съзнателно не навлязох в подробности. Не съм се спрял на всеки законодателен акт, защото ще ми трябва повече от един час. Вчера, когато се срещнахме, обсъждахме основните аспекти, основните насоки в работата. Сега по регламента за Европол, пакета за интелигентните граници, да, това е включено в нашия дневен ред и в нашите приоритети и сме готови за диалог. Както вие всички знаете, е, тук има много въпроси, е, включително и желанието на парламента е, в по-голяма степен да наблюдава работата на Европол. А, ние сме открити за този диалог и смятаме, че е, това е приоритет. Имаше въпроси по споразумението ПНР. Това е един от нашите приоритети е, когато е, говорим за е, Европейски съюз, за споразумение ПНР, което се отнася за Европейски съюз конкретно, през февруари е, и за страните, които вече са създали собствени системи PNR, много депутати ще могат е, да видят примери е, за добра практика. Сега, агенциите не са доказали, че е необходим такъв инструмент за Европейския съюз. През февруари месец ще се обсъди въпроса. Много държави членки е, вече са е, въвели собствени регистри за пътниците е, във въздухоплавателните компании но трябва да се споразумеем по общи принципи за Европейския съюз при въвеждането на такива системи на принципите, разбира се, за защита на личните данни и за спазване на човешките права. Сега, следващия въпрос. Борбата срещу тероризма. Госпожа Сипел е, зададе въпрос. Искам да отговоря. Е, да, действително има много агенции. И е, нашия съмнение е, че не е необходимо да се разработват е, много нови инструменти, по-скоро по-ефективно да се използват инструментите, с които вече разполагаме. Е, вече са очертани основните насоки, мисля, че имаше много продуктивна дискусия с участието на председателя на Комисията по граждански свободи. Бяха очертани конкретни мерки. Е, много е хубаво това, че предвиждаме конкретни мерки за бъдещи действия. Сега искам да отговоря на госпожа Викстром. Е, по общата система за убежище и регламента от Дъблин. Съгласен съм. Съгласен съм, е, че трябва да се постигне компромис в диалог с Европейския парламент, е, особено за непридружени малолетни, Ние знаем, че имам разлики в позицията и е, правомощите, които са възложени на съвета, предвиждат преглед на всички страни, но трябва да се види в коя страна е, ще се прилага е, този регламент на първо място. Но ние не изключваме възможността малолетните е, да не могат да се придвижват, но приоритет трябва да бъде интереса на малолетните. Hei, колеги, kolēģi, министра и iesā... Е, продължаваме. Продължавам. Е, е, предвид казаното от моя колег, е, министъра на вътрешните работи, Остава ми малко време за останалите въпроси. Господин Киркок попита за процедурните правила. Разбира се, че правилата по наказателно-процесуалните кодекси за малолетните е много деликатен въпрос – и съответния регламент трябва да се промени и също трябва да има специфичен регламент по този въпрос. И е, ние като председателство сме готови да обсъдим въпроса е, и е, да предложим гъвкаво решение. Ние работим и по презумцията за невиновност. Депутат Вело попита е, за е, директивата против дискриминацията. Аз е, трябва да кажа, че в различните държави членки мненията са различни. Това е напълно разбираемо защото начина по който се разбира дискриминацията е сходен. Въпреки това обаче е, е, стандартите са различни, традициите са различни и е, някои държави членки искат да се придържат години наред към подобни стандарти. Искат хиляди години да не се отклоняват от подобни традиции. Има решения на Европейския съд е, по човешки права, е, дело срещу Австрия и по силата на това решение само държава членка е компетентна да признае или да не признае граждански съюз по гражданското право е, подобно на нашия президент, искам да ви приканя да вярвате повече на информационните източници, които използвате. На второ място Латвия е демократична страна и всеки може свободно да изрази е, своето мнение и ние не можем да ограничаваме това право, защото това би било дискриминация. Сега господин министър на вътрешните работи иска да добави нещо. Колеги, съжалявам, но е, нека да чуем заключителни думи. Е, извинявам се и на господа министрите, и на колегите, които може би не получиха отговор, изчерпателен отговор на своите въпроси, но времето ни притиска. Много моля, нека приключваме. Е, добре, като имам предвид, че не разполагаме с безкрайно много време, позволете да повторя пред вас, депутатите в Европейския парламент, че латинското председателство желае да отбележи напредък в посока към сигурността и безопасността в, и сигурността в Европейския съюз при зачитане на основните и човешките права. Зададохте въпроси как смятаме да подходим, как да решим въпроси свързани с вътрешната и външна сигурност. Това разбира се всичкото в условията на един глобализиран свят. Раз... Ние не можем можем да направим нищо без сътрудничество с трети страни. Без това ние няма да успеем да се справим с миграцията и да гарантираме сигурността. Това ще бъде посока, в която ще продължаваме да работим. По-специално е много важно да продължим работата на експертно ниво. Важно е също така да търсим ефективно сътрудничество с съседните държави. И ще отделим особено внимание на този въпрос. Сега, за да отговоря на въпросите относно шенгенското пространство и България и Румъния, които все още не са а, сред шенгенските държави, а, Както знаете, в съветът въпроса бе обсъден. За съжаление, до момента нямаме единодушно съгласие, но през 6 месеца, които ни, на нашето председателство, ще работим опорито за постигане на консенсус по този въпрос другият министр. Благодаря на всички членове на Европейския парламент благодаря ви за въпросите. Обещавам ви, че ще получите нашите писмени отговори. Но е, позволете и няколко заключителни думи за Европейската прокуратура. Е, съгласна съм напълно с казаното от Гризлек, че правомощията на тази институция в бъдеще трябва да бъдат по-широки. Но Европейската прокуратура бе се създава с цел сигурността и защита на европейските ценности. Нека да създадем, така да се каже, ядрото на тази институция. Това да бъде първата ни стъпка в бъдеще. Разбира се, ще разширим дейността и в посока борба с тероризма, отвличане на деца и така нататък. Така че да, възможности за разширяване на полето на дейност на Европейската прокуратура има. По въпроса за дискриминацията на ромите, е, наясно сме колко важен е въпросът за тяхната интеграция в европейското общество. Има инициативи по този въпрос от 2011 година. Е, бе създадена европейска програма, която бе потвърдена през 2013 година. Имаме препоръки на съвета на министрите за предприемане на конкретни стъпки. Надявам се те да дадат плод. Благодаря на всички ви за вниманието и се извинявам, че не можахме да отговорим на всички въпроси, но обещавам писмен отговор. Председателят, преди да пристъпим към следващата точка от дневния ред, благодаря на двамата министри за проявеното търпение и разбиране. Това са изключително важни, сложни въпроси, като почнем от Европейската прокуратура и свършим с миграцията. Всичко това в толкова кратко време с вашите въпроси работи с отговорите на министрите, така че е, направихме каквото можахме, но никой от нито едната, нито друга страна имаше възможност да задълбочи въпроса искам да кажа, че от самото, самата подготвителна среща за латвийското председателство през е, е, е, терористичните атаки в Париж към предстоящия съвет в Рига има множество теми за обсъждане. Има предстои ни огромна работа извън обичайната дейност и извън тези трагични събития. Така че Нека се спрем на това. Ние имаме наистина огромна програма и е, много внимателно ще подхождаме към работата с вашия екип през, в рамките на вашето председателство е, трябва да отделим внимание и на големите политически приоритети. Очакваме с интерес и готовност е, съвместната ни работа. Благодаря е, на представителите на вашето председателство за посещението, но най-вече за практическата работа, която вършите и която ще е, свършите през тези 6 месеца. Пожелавам ви на добър час и още веднъж ви благодаря. Довиждане, до нови срещи. Благодаря на всички колеги за търпение. colleagues uh, be seated again, please. А, колеги, много ви моля, седнете, защото трябва да продължиме с нашата работа. Нямаме време за почивка. Sorry So colleagues, please, um... Колеги, моля ви седнете. Трябва да продължиме нашата работа, защото много сме Сега минаваме към обмен на мнения с господин, господин Крум Гърков, изпълнителен директор на ЛИСА и с доктор Роберт Кисър, който е изпълнителен директор на ЕОС, ЕОСА. И сега те ще ни Господин Гърко ще ни говори за надежността на системите на управление за 6-2 ВИСИ Евродак. Колеги, be good if you could be seated. Right. Um, we'll be discussing the presentation of the asylum. Сега. Ще обсъдиме също така и програмата на ЕЮ Лиса за 2015, 2015 година. Поискахме от Лиса да ни представи констатациите относно надежността на системите, които някои колеги, някои слушали въобще. Um, the presentation of the reliability of EU Както казах, господин Гърков ще ни представи също така работната програма на ЕЮ e Лиса за 2015 година. Така че добре дошъл на двамата изпълнителни директори, които ще ни е, е, представят двете агенции. Първо господин Гърков. И трето, е Юлиса тази година ще председателства мрежата на агенциите за правосъдие и вътрешни работи. Така че давам думата на господин Гърков. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за възможността да споделя с вас дейностите на ЕЮ Лиса. Ние, аз висок, високо цена и смятам, че прозрачността, в която работи парламента, е, е от голямо значение и за нашата работа. Първо, ще спомен, ще говоря за надежността на системите, които се управляват от агенцията в а, точка 104 беше поискано от агенцията да направи изказване относно на наднежността на системите. Първо искам да кажа, че е, си, си, си, си, си, системите, които се управляват от Еюлиса, не се споделят с трети страни. Тоест, данните не се споделят с трети страни. Това трябва да бъде ясно още от самото начало. Второ, надежността на системите има и много важни аспекти, на които искам да наблегна. Техническата надежност, както и надежността и ем, съдържателността на данните. На първо място техническата надежност на системите. Това е залегнало в нашите регламенти. Системите трябва да бъдат достъпни на държавите членки 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. И това е така още от самото създаване на агенцията. Така че от техническа гледна точка, мисля, че въобще не може да се поставя под въпрос надежността на системите. Колкото до съдържателността и надежността на а, данните, ние също сме отговорни за това. Системите са свързани, както казах, с централна система и с националните системи на държавите е, членки. И а, е, за това можем да говорим всъщност за надежността на а, е, целия пакет а, системи аген, агенцията е отговорна за централната система и нейните разклонения, докато държавите членки са отговорни за безопасността на своите системи и на своите данни. Агенцията е създала всички е, инструменти необходими за разпространението на данните от централната система към националните е, системи. Е, бяхме приети, бяха приети работни планове и тези планове съдържат от една страна физическите физическите мерки за сигурност, организационните мерки, т.е. кой има достъп и кой, до системите и кой може да ги управлява, както и препоръките за използване на, специ, на специални е, законодателни инструменти от страна на държавните членки. Всичко това е всъщност включено в един общ пакет и се разглежда и управлява като общ пакет. съда. Имаме сигурност и надежността на системите и данните. Извършваме редовни контроли и а, упражнения, свързани с проверка на надежността и сигурността в а, сътрудничество с държавите членки. Също времено агенцията пред, предвижда по-нататъчно развитие на без, безопасността и сигурността на системите в сътрудничество с държавите членки, за да предотвратиме всички заплахи, пред които сме изправени, пред които бихме могли да изправени. За, за, за това органи, организираме заседания между експерти на агенциите и на националните е, служби и е, разработваме съвместни планове за борба с предизвикателствата, пред които са изправени системите сега и в бъдеще и също така за предотвратяване на инцидентите в областта на сигурността и безопасността. Както казах, от една страна създадахме планове за постоянно, постоянен бизнес функциониране както и мониторинг и оценка на системите от гледна точка на безопасност и сигурност. Това е проверка, която се извършва всяка година. И на последно място, но също толкова важно, постоянно обучение на експертите с, с с цел увеличаване на надежността и редовността на функционирането на системите. Мога да ви уверя, че в момента системите, които се управляват от агенцията, са надежни е, във всякакъв смисъл на, на думата. Сега, в е, вашият е, доклада има също така призив за минимални стандарти за защита на личните данни, както и за създаване на стратегия за киберсигурност в Европейския съюз. Аз Смятам, че агенцията може да допринесе за изпъл... изпълнението на тези цели, които са залегнали в доклада и то на изискуемото от европейските институции ниво. Благодаря ви. Сега почваме с въпросите. Okay, first, um, first Mr. Coelho, Carlos. Е, първо, въпрос от Коелио Карлос. Е, е, господин председател, бих искал, бих искал да ви задам въпрос по работната програма, но може би това ще бъде в втората част от изказването на господин Гърков. Може би ще обобщим всички въпроси, ще чуем първо всички въпроси. Не, господин Вис Господин Висер има думата сега. Господин Фисер, имате думата. После ще е, дадем е, думата на депутатите за въпроси. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на всички депутати. Е, за мен е удоволствие да бъда тук днес е, с пресни спомени от случилото се миналата седмица във Франция и на други места в Европейския съюз. Аз мисля, че това е една основателна причина, за да започнем да говорим за агенциите в областта на данните. The cooperation between the agencies started a number of years ago. Е, сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи започна преди години, но се ускори през последните години, особено последната година. И както е, моите колеги от Ейолиза ще обяснят в последствие, сътрудничество се задълбочава и тази година. Агенциите имат официален и точен мандат, както е разписано по директивата, по силата на която са създадени различните агенции. Обаче, ако погледнете мандата, ще видите, е, че в областта на правосъдието и вътрешните работи мандата на различните агенции е близък и понякога дори съседен един до друг. Е, така, че ние трябва да си сътрудничим. Това се разбира от само себе си, но от само себе си се разбира също така, че това трябва да се организира. Ние трябва е, да се организираме и да координираме работата си. Е, току-що за пръв път ние ставаме видими в областта на правосъдието и вътрешните работи и ние включваме информация и и е, предоставяме данни за това, е, за работата си. Аз няма да се спирам на първомощията на всяка агенция. Това е отделна тема. Ще се спра само на това как работим заедно и как се координираме. В е, семейството на агенциите по правосъдие и вътрешните работи, защото ние се чувстваме нещо като семейство. Ние имаме редовни контакти, които започнаха от първата стъпка в работата ни, а именно планиране на работните ни програми. Е, от е, няколко години ние координираме различните работни програми на агенциите и се опитваме да видим дали може да има области, където да се допълваме взаимно и може можем да имаме предвид е, работата е, на всяка агенция. Миналата година ние работихме активно. Това беше края на Стокхолмската програма с стратегически насоки по разработване на съвместен е, документ, който да бъде разбираем, да се види нашата работа като агенция от практическа и оперативна гледна точка и приноса ни за стратегическите насоки. Искам съвсем накратко, вие вече сте получили всички документи, сте се запознали с тях. Съвсем накратко искам да спомена някои от областите, в които миналата година се сътрудничихме по-активно. Преразглеждането на Европейската стратегия за вътрешна сигурност – по тази тема агенциите работят в близко сътрудничество е, и е, пред е, комисията, съвета, държавите членки и парламента те излагат свой по-холистичен възглед. Това е най-добрият подход предвид нашия опит на практика в областта на убежището, миграцията и управлението на границите. Това е, е много голяма област, която включва работата на много агенции и имаме много важен обмен на информация, но също така и адхок сътрудничество, когато е необходимо. Примерно, когато е, възникна въпроса с Украина, неочаквано миналата година имаше е, съвместна оценка от Frontex, EASO и Европол трябваше да се прецени каква е ситуацията в момента, в който събитията протекоха. Подобни оценки правихме и върху промяна в визовия режим, неговото улесняване. Трябваше да се види какви ще бъдат последиците. Проведоха се много дискусии, включително и тук в парламента. И е, е, понякога оценката на ситуацията се осъществява и в момента. Миналата година положението в Средиземно море, Лампедуза, е, и така се стигна до Task Force за Средиземно море. Ние съзнаваме, че различните агенции участват активно и сътрудничат. Има много съвместни проекти в е, контекста на Task Force за Средиземно море. Европейската мултидисциплинарна платформа срещу кри, е, криминалната заплаха. Тя не бива да се, трябва да се спомене, не бива да се пропуска. Пилотни действия е, е, във фронтекст по съвместно идентифициране и регистриране е, Особено ЕАСО и Фронтекс работят съвместно в различните области на миграцията, убежището и границите. Ние не само споделяме капацитет, но и при откриване на ранен етап на групи в опасно положение. Провеждаме и съвместно обучение осъществяваме съвместни акции в различни области, като например в Гърция. Е, Шенгенския механизъм, е, който включва мнозинството от европейските агенции, разбира се пакета за интелигентните граници. Е, в него очакваме ние всички. Е, е, търговията с е, човешки същества и доклада на Тракмек засяга не само агенцията, чието седалище е в Лисабон, но също така и много други области, както вероятно предполагате. Екипи за съвместно разследване. Това е последното, което ще кажа и е, много важна хоризонтална точка, е, която засяга всички агенции. Това е обучението. Обучението е основен инструмент за създаване на обща европейска култура и ние всички в е, своята област работим активно в областта на обучението. Обучението може да се провежда съвместно много често и точно това правим. Благодаря ви. Господин Гърков, Имате ли нещо да добавите? Thank you, Chair. After, after the, uh, inter... Благо, благодаря, господин председател. След изказването на господин Фисер, бих искал да ви запозная с приоритетните мрежи за тази година. Първо искам да подчертая, е, че е, принципите, които ЕЮЛИС ще прилага при мрежите за тази година, ще е, продължат, както вече казахме. Много неща вече са направени. Ние ще продължим да работим. Работата по екипите, това е необходима предпоставка за успех и прозрачността спрямо всички партньори и спрямо обществеността много е важно за постигането е, на добавена стойност на европейските агенции спрямо гражданите. Приоритетите на мрежата за тази година ще бъде е, три области. Първо, агенцията ще продължи е, да работи своите, със своите оперативни дейности онлайн, съобразно политическите цели на европейски всичките държави и институциите, особено спрямо външните дейности, да подкрепяме държавите членки при обучението на персонал. Това се правеше и в миналото. Едновременно с това агенцията е, иска да разшири е, своя принос към политическа кратката дискусия, като предостави доказателства възоснова на дейности във връзка с взимането на решение в границите на нашия мандат и на нашите познания. И не на последно място, е, агенцията ще продължава да работи по своята видимост спрямо партньорите, учрежденията на Европейския съюз и населението на, народ... на Европейския съюз – ние е, искаме да имаме добавена стойност. И е, конкретно е, тези приоритети ще се, отразя, ще се осъществят чрез оперативни дейности, ние ще стъпим на предходни инициативи, като например хармонизиране на програмите за обучение, развитие на знанията, които се разменят между агенциите и държавите членки, е, особено предвид това, което вече каза господин Фисер, е, Шенгенския механизъм за регулиране. Трябва да продължи сътрудничеството и с държавите членки, споделяне на информация между агенциите, това ще бъде друг приоритет. Е, агенциите вършат аналитична работа, споделят информация, допълват се взаимно, това ще бъде много важно и е, подкрепа за външни дейности е, и е, економии, като споделяме технология, бизнес процес, общи IT системи, споделени е, услуги. Е, това ще бъде част от приоритетите, за да се увеличи ефективността на агенциите. И не на последно място ще продължим да подкрепяме съвместните усилия по стратегически инициативи на европейско ниво, като например интелигентни граници и други ние смятаме, че чрез съвместните усилия има по-голяма добавена стойност и се постига дългосрочен резултат. Thank you to both um, executive directors and I'll open the floor now beginning with the... Uh, Председателя и така сега е, давам думата на господин Карлос Куайо за въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на господа директорите за споделената информация. Господин Висър, е, споменахте новия механизъм за оценка по Шенген. Дали бихте обяснили по-подробно каква форма на сътрудничество между всички агенции се предвижда в рамките на новия механизъм за оценка по Шенген. За, към господин Гърков е, знаете, че оценяваме вашата работа и работата на вашата агенция. Благодаря за информацията, която споделихте относно сигурността и ефективността на системата. Не бих очаквал нищо по-малко от вас, но в последното ви изказване споменахте, новия пакет за е, границите на Европейския съюз, така наречен пакет, пакет интелигентни граници. Бих искал да кажа, че вече съм имал възможност да споделя в този комитет, защо смятам, че този проект е незаконен. Защото очевидно комисията е решила да и игнорира някои приоритети и да е, създаде този проект извън регламента за агенциите? Това е въпроса към господин Гърков. Моля, кажете дали въпрос, дали въпросът е бил поставен от директора на Агенцията за законността на процедурата, имам предвид и дали смятате, че това е правилно. И второ, зная, че в е, Талин се организира на 1 октомври конференция. Дали е, участниците смятат, че финансирането е достатъчно и план графика за работа е достатъчно. Ще бъда благодарен, ако споделите мнението за законността на процедурата, и по същността на въпроса, предвид това, което аз току-що споделих. Благодаря, Карлос, казва председателят, госпожа Ревел. Е, благодаря. Е, е, въпросът ми е свързан с събитията от последните дни. Атентатите във Франция показват, че трябва да законодателстваме на ниво Европейски съюз, за да се координира по-добре политиката по вътрешна сигурност на държавите членки. Нека да бъдем по-последователни и по-ефективни. За целта Европейски съюз трябва да засили качеството на сътрудничеството между държавите членки. Може ли да спрете за момент, пита председателя? Добре ли е сега всичко наред ли е? Всичко е наред, нали? Чувате превода? Да. Може ли отначало да започнете? Добре. Добре, няма проблем. Благодаря. Атентатите във Франция ни напомнят, че е абсолютно необходимо да законодателстваме на ниво Европейски съюз, за да се координира по-добре политиката по вътрешна сигурност на държавите членки с по-голяма последователност и е, по-голяма ефективност. За целта Европейски съюз трябва да подобри сътрудничеството между държавите членки, особено между разузнавателните служби. Е, трябва да се подобри събирането и обмена на данните, е, както и умната им обработка при пълното спазване спазване на основните свободи на защитата на личните данни. ШИС-2 се оказва потен, потенциално много подходящ инструмент, за да се наблюдава пътя на чуждестранните бойци. Обаче той не се използва в максимална степен. Според комисията много държави членки не се допитват редовно до тази система. Каква роля може да изиграе ЕЮ Лиса, за да се възползва максимално от възможностите на ШИС-2 и да използва по-добре тази система за всяка държава членка? И в тази рамка каква е връзката на ЕЮЛИСа с Европол и Евроюст и как конкретно се осъществява сътрудничеството с тези агенции? Благодаря. Благодаря за въпроса. Госпожа Уинберг. Уинберг. Благодаря, господин председателю. Благодаря за поставените въпроси. Имам въпрос към, във връзка с дейността на комисията. Остава впечатлението, че нещата вървят добре, дали това е достатъчно. Мисля, че държавите членки трябва да възприемат по-активна позиция е, да, по този въпрос е, и да поемат своята отговорност за терористите, които влизат на територията на Европейския съюз и извършват терористични актове. Е, ако се говори за технически проблеми и дали това става става, независимо от това, което става извън паспортния контрол. Но събитията в Турция задават, е, поставят въпроси. Всички държави членки трябва да реагират и след като имаме съгласие на министрите на вътрешните работи, е, трябва да помислим е, по този въпрос във връзка с лицата, които тръгват от Истанбул към Европейския съюз. Това, за което говорим и контрола, трябва да е дългосрочен точна задача. Трябва да сме наясно кога и къде смятате да поставите акцента още и да се обърне внимание някои страни на происход, като да речем Ирак, ако се има предвид събитията във Франция с братята Кваши, които са били известни, които, които са влезли пред границата на Европейския съюз наистина трябва да помислим дали не е било възможно да се предотврати този терористичен акт. Тоест, всички държави членки трябва спешно да осъществят сътрудничество, да използват е, Шенгенската информационна система и въобще да постигнат резултат. Моят въпрос е как смятате, че се използва ШИС в дър... две в държавите членки? Скаркела. Благодаря. Имам въпрос към господин Висер във връзка с ЕАС. ЕАС говорите за това, че в проекта Интелигентни граници участват всички агенции. Каква е ролята на Европейския докато бюро по миграцията да е АСО, а на господин Гърков по повод това, което казате, разбирам, че е Еолиса няма право да осъществява пилотни проекти предвид законодателното база. Все пак имате споразумение с комисията. Комисията оказа натиск или това беше вашето желание, как това е, отговаря на съответната регламентация за Еолиса, според мен не. Вие също така казахте, че не споделяте данни е, предвид това, че това не е в мандата на вашата агенция. Е, но след като не говорим вече за пилотен проект, какво, е, какво е пренасенето на данни или предаването на данни, ако не е предаване на данни? Очаквате ли, че ще се натъкнете на затруднение с други разпоредби? разпоредби. Много държа да чуя вашето мнение по този въпрос. Разбира се, въпросът се поставя от комисията, но нека не губим повече време. Е, ще, е, след като ще чуем и комисията накрая на кратте, Мари Лорес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашите гости за информацията и трябва да кажа, че посетих Елиса и съм впечатлена от професионализма на работещите там. Е, в брошурата е, се пише, че искате да се превърнете в център на съвършенство, предлагащ IT услуги. Какъв вид аналитични дейности осъществявате като такъв е, център на съвършенство? и по въпроса за реглам... регламента за защита на личните данни. Това е много важно, защото трябва в максимална степен да ограничим ползването на личните данни и да използваме повече мониторинга. Тоест, това предполага да имаме възможността за защита на личните данни априори, чрез съответни технически средства. Т.е. осъществявате ли аналитична дейност в тази област? Предоставяте ли информация за знания, нови технологии по този въпрос? Председателя казва благодаря и накрая мадам Вергян. Мерси. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. Очудена съм от едно. Казахте, че много мерки са взети в областта на сигурността, но аз бих искала да говорим също така за сигурността на гражданите и сигурността на личните данни и а, правата и а, е, свободите. Това е една тема, която е в сърцевината на нашата парламентарна работа. Знаете, че във Франция след атентатите има а, е, така ожесточени спор, спорове между свобода и а, е, защита. Сега, правителството казва, че няма да приема Патриот акт за Франция, защото а, е, знаете, че последиците от Патриот Акт бяха доста катастрофални. Така че аз настоявам на баланса. Кажете ни дали такъв баланс е постигнат. Защото вие председателстват е, мрежата на агенциите, отговаряте за е, Европейското бюро за убежище, но същевременно не казахте нищо свързано с защитата на убежището. Това също е в е, центъра на нашия дебат в момента. А що се отнася до атентатите, които бяха извършени в Фра, Франция, нека да внимаваме как ги анализираме, защото господин Коши и Колибали бяха франс, френски граждани. Тоест, нито системата ШИС, нито системата ВИС е, по някакъв начин могат да се прилагат в случая. Така че тук нека не забравиме, че и координацията между централната система, филиалите, националните системи са около човешкия фактор, т.е. не да не го забравяме. Благодаря, Роберта. Иска ли да почнеш да отговаряш? Благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Колегата най-вероятно ще отговори на въпросите, свързани с тази годишната дейност и въпроси, свързани с по-специално с дейността на неговата агенция. Сега аз ще отговоря на господин Коело. Вие попитахте а, как се осъществява сътрудничеството в рамките на ШИС и между отделните агенции ние ще продължиме да а, допринасяме за обучението на тези, които извършват оценките в рамките на Шенген. Тоест всичките агенции си сътрудничат в този смисъл. и включително и а, се набляга много на а, спазването и зачитането на човешките права, което е един основен елемент от, целият, от цялата тази тема. Ние обаче не си а, навлизаме в компетентностите едни на други, а на, напротив само координираме. А, ние просто не се намесваме в работите на другите, защото няма правно основание за това. Колкото до смартборда с интелигентните граници – това е една дискусия, която в момента върви. Това е една много политическа дискусия, както вие е, споменахте, така че това е извън рамките на нашата компетентност на, на ЕАЗО като такава, но става дума за информация, но не информация за отделни лица, но информация, която има за цел да ни помогне да разбереме е, миграционните потоци и техното съдържание за бъдеще. Може би тази, е, е, това ще бъде много интересно. Ние в момента обаче не участваме в този проект. Мисля, че това бяха е, въпросите, които ми бяха зададени лично на мен. Господин Гърков. Благодаря, uh, председател. Под, под, под, подготовката и осъществяването на проекта Smart Borders. Ще се опитам много накратко да отговоря. Що се отнася до законността на проекта, тъй като имаше някои въпроси свързани с това. Първо, трябва да кажа, че бе подписано споразумение в рамките на споразумението за регламентите за границите. Тук всъщност става дума само за технически аспекти и финансови аспекти. Няма няма, няма друга цел. Всъщност самото съдържание е записано в а, устава. Мисля, че всички предпореки, всички ваши забележки бяха включени в окончателния текст. Колкото до е, за, за, за формата или формата, Европейската комисия е тази, която определи формата, така че не е наша работа да го коментираме. Мога само да кажа, че пайлът е всъщност едно много широкомасштабно упражнение, т.е. създаване на някакъв прототип, и е, не, неговото тестуване от начало и до край, за да се докаже е, ефективността на дадена система. Е, колкото с Smart Borders, това няма да бъде всъщност един е, цялостен е, проект, но някои технически аспекти на проекта трябва да бъдат е, тестувани, и контролирани. Така че както казах, е, формата и е, правното основание не, не са наш избор, а са е, решения на комисията. Миналата година, когато започнахме подго... Подго... подготовката, а, търсихме най-добрите опции, най-добрите модели и предвид а, сроковете, които бяха наложени от Европейската комисия, сега решихме да е, направиме опити и, и тестове върху някои технически аспекти. Е, приключ, приключваме на практика с е, тези тестове и и разбира се, не можем да създадем един цялостен прототип и да кажем, че е, една система ще работи от начало и до край, но тук за специално за този модел, за този случай смятам, че сме постигнали необходимия, е, необходимите резултати. Колкото до е, личните данни. Пайлът няма да, да включва трансфер на лични данни от страна на агенцията. Този проблем бе обсъден с Агенцията за защита на личните данни, с държавите членки, така че агенцията няма да трансферира никакви лични данни. в това, което ще се прави, ще се прави от държавите членки е, отделно. Но, както казах, личните данни в никакъв случай няма да се трансферират и да се използват, освен за целта, за която са били е, събирани. И някои въпроси, свързани с системата и САС за борба с тероризма или е, чужестранни бойци. Вече споменах че е, се е, извършва мониторинг на качеството на действане на системата. Както, както, както казах, всъщност достъпа е 24 часа, 7 дни в седмицата, но а, е, целта е да се установи качеството на данните. И когато е, установяваме някакъв факт, е, споделяме го с съответната държава членка а колкото до обучението го извършваме заедно с държавите членки, за да могат те да създадат необходимия капацитет и да го използват най-ефективно възможно. Също така участваме в оценка на Шенген с експертиза. правиме оценка на използването на системата Шенген на национално равнище и помагаме на държавите членки да използват ефективно и в пълен капацитет ШИШ-2. Си, грация, señor президенте. Eh, Председателя, благодаря. Благодаря, господин председател. Е, искам е, да се изкажа след като чуя комисията. Е, господин председател, не бива да забравяме, че днес докладчиците по пакета за външни граници, лично аз, както и много други, организирахме пространна дискусия върху проектните пилоти. Аз изслушах много внимателно това, което каза комисаря, но преди е, да се изкажа, искам да чуя комисията. Нека първо да чуя комисията, след това евентуално господин Гърков и след това ще се изкажа. Да, ние сме в толкова трудна ситуация в момента. Имаме две точки от дневния ред. Всички гости вече са тук. Е, ние просрочихме времето по първа точка, е, но сега гледам към секретарията. Толкова сме затруднени. Имаме и среща на координаторите. Може би ще видим дали ще я правим. Добре, не ми обръщате внимание. Не ми обръщате внимание. Сега искам да чуя мнението на комисията. Нека тогава да дадем думата на комисията, но наистина много набързо. Много бързаме, много бързаме. Искам да дам думата после и на друг депутат. Бързо. Благодаря. За нас е, е ясно, че нямаме време за дълбочен е, правен анализ. Съвсем накратко искам да кажа как тълкува комисията настояща ситуация. По член 9 за създаването на ЕЮЛИСа, е, да, действително това дава възможност на ЕЮЛИСа да води пилотни проекти. И когато се позоваваме на член 45, точка 2 от финансовия регламент, това е много важно, защото ако проверите това позоваване, сближаване, ще видите, че това може да се извърши само в случаи, при които няма друго правно основание. Няма друго налично правно основание. Действително този пилотен проект се провежда за да се изготви ново законодателство. Е, ние ще проверим е, е, при правната служба на комисията, ще се обърнем и към генерална дирекция бюджет на комисията. Ние искахме да разберем дали член 9 може да бъде правно основание. И категорично ни посъветваха да не го правим, защото има правно основание това, което господин Гърков посочи съвсем основателно. Това е първия довод. И втория довод. Е, в момента не говорим за подготовка на законодателство, защото е, предложението вече е направено. Просто се проследява осъществимостта на дадено предложение. И на трето място ние трябва да приемем, че това не е пилотен проект в същински смисъл на думата. Това просто е въпрос е, на семантика. Както вече обясних на господин Гърков, ние нямаме явен прототип, който трябва да тестваме. В момента той още се обсъжда с съвета граница. Искаме да видим какво искаме да продуцираме като интелигентни граници, но още не сме стигнали до това. Просто тестваме технически решения или елементи от технически решения на ниво държави членки в реална ситуация. Е, това проистече от направеното до сега проучване. Това се тества в момента заедно с координация с Еюлиса. Това не е пилотен проект за същинския смисъл на думата. Това е, са трите причини, поради които не се позоваваме на член 9, а на наличните правни основания по умните граници. Е, председателя, е, искам да продължим тази дискусия, но нямаме време. И така, продължете. Е, искам, искам в заключение да кажа само две неща. След дискусията вчера, ние решихме да поискаме мнение на правната служба на парламента. Е, освен това, е, според проучванията, които лично аз съм направил, после ще видим какво ще каже правната служба, но лично аз не мога да приема идеята, че целият процес е бил незаконен председателя. Аз искам да изкажа благодарност на господин Гърков и на господин Фесер за прегледа на дейностите е, и продължавайте работата на агенциите. А ние лично продължаваме с нашия дневен ред. Благодаря и на двамата. Високо оценяваме вашето присъствие. Благодаря ви още веднъж и на колегите благодаря за мнението. Незабавно пристъпваме към Европейската, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. Ще чуем представяне на работната програма от Волфганг Гъц, когато дойде. hello. hello. Good to see you. Nice to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for the... Извинявам се на колегите, които чакат за, да изслушат тази точка. И сега да чуем, да дадем думата на Волфканг и неговите колеги. So Wolfgang Gotz, the director of the European... Wolfgang е директор на центъра за, е, центъра за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Ще ви дам думата, когато сте готов. So, dear members of uh, the Libre Committee, it's really a great pleasure for me to present. За мен е голямо удоволствие да ви представя основните моменти от нашата програма за 2015 година, която бе приета от управителния съвет на агенцията през декември миналата година. През 2015 година ние ще приключим тази част, която е част от цикъла 2000-2015 година, което ще изгради мост между нашата стратегия 2013 и 2015 година и стратегическите приоритети за периода 2016-2018 година. През 2015 година е, имаме да за постигане доста трудна цел. Трябва да гарантираме, че наши, сме изпълнили основните си задължения е, в условията на сериозни задължения и доста сериозни обстоятелства, известни всички вам, които се, е, пред които бяхме изправени 5% намаляване на ресурсите, въпреки мнението на на позицията на комисията Либе и целия Европейски парламент, което затруднява и положението през 2015 година. Но въпреки това ние продължаваме да работим, например, увеличаването на оценката на риска на психоактивни вещества, започнати през 2014 година. Всъщност, през 2014 година ние имахме два пъти повече оценка на риска, отколкото през целия период 2010 и 2013 година. И все пак нашия център продължава да работи и да дава своя принос за сигурността и за доброто здраве на европейските граждани. Може би си спомняте, че през септември миналата година ви дадох първата информация за работната ни програма за следващия период, 16-18 година и тогава ви казах, че ще се ръководим от виждането за по-сигурна и по-здрава Европа. Европа по-добро здраве ние разработихме стратегически партньорства през вече 20-те години на съществуване на центъра. Е, всичко сега сме вече в е, привилегированото положение да можем да постигнем това. Какво можем да направим ние като Център за сигурността на европейските граждани? Ние смятаме, че сигурността може да се постигне само ако се вземат разумни решения, а нашата роля е заедно с вас и другите политически фактори да предоставяме сериозна информация, която да подкрепи подплати тези решения. За това през 2015 година ние съвместно с Европол, може би най-близкия ни партньор, ще извършим вторият стратегически анализ на европейските пазари на наркотици. Преди две години имахме първа такава публикация, която се оказа фундаментален документ за политиците в Европейския съюз. Например, заключенията на съвета за наблюдение на наркотиците в Европейския съюз и плана за действие 2014 2015 година относно приоритетите, посочени от комитета КОЗИ за кокаин, хероин и синтетична дрога. Освен това, е, това е един от най-цитираните ползваните документи в Асоциацията на европейските библиотеки, на американските библиотеки. Втор, е, второто издание на този доклад ще се опита да покаже е, как стои въпроса, както и да обвържем въпроса с прането на пари от трафик на наркотици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 ние ще работим по този въпрос през 2015 година. Надяваме се да започнем на време, така че да можем да свършим на време, за да представим своята информация на, на комисия, комитета на ООН по наркотиците на наркоманиите и от 2016 година. Освен това, през периода 2013 година ще, ще осъществяваме плана за действие 2013 и 2017 година, което включва анализ на събраната, на събраната информация за производство на наркотици и е, съответно по-специално количеството произведен кокаин. Що се отнася до сигурността на Европейския съюз, има друга тясна връзка, а това е международното сътрудничество, като тук е, нашия център ще подкрепя комисията за прилагане прилагане на проектите за техническо подпомагане. От това е по-специално в трети страни е, като приоритет, естествено, страните кандидати за европейско членство и страните от е, партньорството за добросъседство, но и разбира се други. Освен това, с данните, набрани от други международни партньори, ще се опитаме да, получим по-обща перспектива върху явлението наркотици, е, като тук ще включим, ще предоставим на участниците в процеса възможност да оценяват и дори да предвиждат евентуалните рискове. Това е свързано не само с сигурността на европейските граждани. Ние смятаме също да допринесем като цяло за Европейския съюз. Ние всъщност сме пресечната точка, така че трябва да осъществим двете перспективи. Това ни прави уникални в Европе, на европейската сцена, защото е, за тази цел през 2015 година ние ще подобряваме нашата работа за своевременно предупреждаване с цел да ви обръщаме внимание своевременно за евентуални рискове от по линия на наркотиците като съответно е, навлезем в... Днес след обе ще говорим за повече подробности, но сега искам само да подчертая, че за нас това е приоритет. Да обхванем широк брой агенции, като дадат информация за своите, от своите ресурси. Освен това е важно да можем да установим и следим всички ново психотропни вещества. Отново през 2015 година аз не мога да кажа какъв ще е резултата, но съдейки по стороната през 2014 година можем да се надяваме. За тази цел е много важно Европейската база данни за нови психотропни вещества, единствената е, такава база данни, тя трябва да бъде напълно ам, дееспособна и да може да се използва. В това отношение бе постигнато доста през системата за ранно предупреждаване, но трябва да продължим. Нямаме обаче достатъчно ресурси за това. Е, ще се изискват сериозни усилия за въвеждането на системата за ранно предупреждаване и това ще трябва да се впише в е, новата законодателна рамка, което ще наложи промяна на заключенията на съвета по този въпрос. Е, е, целта на центъра е да остане е, пионер по отношение на предупреждаването ролята, ще подобрим нашата метода, нашия метод за анализ и ще продължим да анализираме пазара на наркотици и специално това, което се предлага по интернета като ще проверим различни пътища за проникване. Друга важна задача за 2015 година е да помогнем на за оценката на плана за действие 2013 и 2015 година. Тук имаме ключова роля, както при изпълнението на плана, така и при докладването по неговото изпълнение. В допълнение ще продължим да влагаме и да предлагаме своята експертна и методическа помощ на държавите членки, с цел да се постигне по-малко с развитие с по-малко разходи в като тук ние ще извършим различни дейности за подобряване на европейското законодателство по отношение да това да допринесем за доброто здраве на европейските граждани през 2015 година. Ще продължим да работим с нашите партньори, включително Комисията и Световната здравна организация, как в борбата с вируса ХИВ и хепатит. Хепатит С Специално по хепатит С, това е една много сериозна заплаха. Вероятно сте чули, че през миналите седмици, че на пазара излиза в медикамент, който струва между 1000 и 100 000 евро, което е твърде скъпо за нашата система на здравеопазване. Друга стратегическа публикация ще бъде свързана с психотропни вещества, свързвани с наркотиците. Освен това ще създадем е, неодавна въведохме портала за най-добри практики, така че ще използваме различни възможности. Излишно е да казвам, че няма да бъдем в състояние да изпълним всичко това, без да гарантираме е, качественото действие на нашата система за мониторинг, като едновременно бъде контролирана качеството на нейната работа и тя трябва да бъде ефикасна, като едновременно с това въведем и нови епидемиологични показатели. По отношение на наркотиците, ние ще ще разработим специални показатели за пазара на наркотици и свързани с тях вещества. Ще се опитаме да развием нови подходи за мониторинга на наркотиците, като ще разработим нарочно техничес, ново техническо предложение за следене на отпадните води ще влезе в комисията. Е, в годишния ни отчет за 2015 година, с който ще почнем да работим през юни тази година, е, като аз разбира се ще ви представя основните акценти от него е, пълната картина на явлението наркотици е отразена на нашия вебсайт. Е, работата, свършена през последните две години, ще даде плодове през 2015 година. Е, препоръчвам ви да се справите с нашия вебсайт. Е, благодаря за вниманието и съм на разположение за въпроси. Um, благодаря се, ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госп... Благодаря господин председател. Аз имам конкретен въпрос към господин Гъц. Става дума за психотропните вещества. Знаете, че тези вещества се създават всъщност и произвеждат а, от а, вещества, които по принцип са законни. Така че е много трудно да бъдат забранени. Същевременно тези вещества проникват много лесно на европейския пазар от Индия и Китай. Обикновено се продават и разпространяват чрез интернет, но нека не забравяме, че последиците са смъртни случаи сред младите в целия Европейски съюз. Казахте, че след обед ще обсъдиме този въпрос, но можете ли вече да ми е, обяснете, да ми кажете какво прави Европейския съюз, за да избягне или забрани е, п, продажбата на тези вещества? Е, имаме, ли, имаме ли достатъчно е, изследвания, за да заявим, че те са наистина токсични и че е, трябва да бъдат забранени? Микел.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 ще говоря полски. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада, както и за това, че ни изложихте вашите приоритети за 2015 година. Е, наистина тези приоритети са от огромно значение. Става дума за мониторинг на движението на наркотиците, на инструментите, които ще позволят на държавите членки да правят оценка на риска и да предотвратят заплахите, свързани с употребата и разпространението на наркотици. Е, казахте също така, че нови психотропни е, вещества са включени в е, процеса на мониторинг. Също така е добре да продължаваме да поддържаме системата за ранно предупреждение, която е от огромно значение за държавите членки, която вече функционира. Е, разбирам също така, че имате тясно сътрудничество с Европол и което означава, че вие е, не се занимавате само с медицинските аспекти на проблема, също така имате холистичен а, подход а, в а, сътрудничеството си с а, Европол. Много интересен беше също така анализа на разпространението на наркотиците по начин, по интернет, като по този начин просто се заобикалят ограниченията и забраните, залегнали в националните законодателства. Е, доколкото разбрах, след ще обсъждаме новите психотропни е, вещества, така че ще се върна към тази тема след обяд. С е пана директора. Така че Е, недостатъчните средства обаче и е, необходимостта от допълнителни финансови средства с една заплаха за работата на вашата агенция. Така че колко ще ви липсва за 2015 година и какво, как, какъв може да бъде резултат от това? Благодаря, казва председателят. Следващият Ана дискусия или нещо. Благодаря. Благодаря за вашето, вашия доклад. Благодаря ви и за отлично свършената до тук работа. Искам да ви задам няколко конкретни въпроса. Първо, това, което според мен е от основно значение да видим какво правят държавите членки и възползват ли се от всички възможности, които им предоставяте. Второ, статистиката. Статистиките, според мен, статистическите данни са много важни. Разполагате ли с статистически данни с, с, за а, трафика на наркотици, за пратките, които са а, прихванати в отделните държавни членки. И трето, казахте, че има намаляване на, раз, на средствата, с които разполагате. Същевременно имате много важна работа, а, така че кажете как това се отразява на вашата работа, защото ние трябва да следим много отблизо това, което извърши вашата агенция. Благодаря. Анна Мартина. Има думата. And... Благодаря. Благодаря за вашият доклад. Колкото до работната програма, Sorry. 2013 насам се обсъждат а, възможността да се ограничат някои психотропни вещества. И, и, е, по време на предишните председателства, включително и италианското, това не се случи. Е, и слушахме приоритетите на, на, литовско, на латвийското председателство и там не чухме такова нещо. Същевременно нови психотропни вещества ще е, излизат на пазара всеки ден, а същевременно на вас ви се отнемат средствата. Е, необходими са повече данни, повече изследвания. Знам, че британското правителство се оттегли от директивата за наркотици и психотропни вещества. Имат Можете ли да работите в е, е, британското е, правителство, за да разполагате с данните, с които те разполагат, защото смятам, че това би било полезно за всичките държави членки. Знам, че ще се върнем към тази тема след обед и, аз също ще се върна към проблема, за да го обсъдим след обед. Благодаря, Мартина. Сега Карлов. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се присъедина към колегите, които поздравиха агенцията за извършената работа и по-специално нейният директор. Вие казахте, че е, има е, намаляване на средствата, на бюджетирането на... и много колеги се позоваха на това. Моя въпрос е следния. Можете ли да ни кажете или да ни дадете един-два примера или един от два проекта, които искате да е, изпълните до край, но не можете да го направите поради липса на средства. Просто искаме да, и да имаме една конкретна представа на е, как, се, как и се отразяват е, намалението на средства и е, господин Кора. Последно благодаря, господин председател. И, и аз бих искал да поздравя директорът, но няма да задам въпросите, които вече бяха зададени от колегите. бих искал да се, да се върнем между е, връзките между е, трафикът наркотици и цялостната организирана престъпност. Каква, каква част представлява е, трафика на наркотици като средства, печалби за организираната престъпност? И има страни, в които е, използването на някои, е, употребата на някои наркотици е законна. Доколко това се отразило на средствата е, и печалбата на е, организираната престъпност? Сега извинявам се, защото има колеги, които имат много голям опит в тази област. така че те се интересуват, но съжалявам, просто не разполагаме с много време. Имаме един въпрос за Кипър. Така че, за съжаление, ще ви помоля да бъдете много кратък. но при всички случаи ще се върнем към дейността на агенцията. Много ви моля да бъдете кратък, но се извинявам. Да, да, ще се опитам да бъда кратък. Е, първо, е, благодаря е, за интереса ви към работата на агенциите. Вие знаете, че това не е един човек, който работи в Лисабон. И второто, което искам да кажа накратко по въпроса за бюджета, знам, че парламентът винаги бил наш съюзник по въпроса за бюджета но истината е, че ние имаме стабилен бюджет до 2010 година, е една и съща сума всяка година, независимо от инфлацията. Е, така че бюджет предложен от комисията за 2014 и 2015 против парламента остава си една и съща сума, както 2014 година, е, т.е. намаление на бюджета и парламента ни помогна поне да възстановим това, което имахме. Когато говорих с дискусията, имам чувството, че тя променя мнението си. Може би този път ще ни подкрепи комисията при подобрението на бюджета. Не знам в каква степен, но мисля, че така там се промени атмосферата. И е, съвсем е, накратко по всички въпроси. Е, по е, законните е, вещества преди около 20 години се появиха нови вещества, независимо от това дали са законни или не. Сега след толкова години нещата се промениха, появяват се нови вещества, те могат да се продават в интернет или по друг начин. Тоест, е, тук е въпроса на ранно предупреждение и оценка на риска когато държави членки предупредят в нашата мрежа или от Европол за известна опасност, е, който проистича от правни, от законни вещества, е, тогава обикновенно пак се прави оценка на риска, след което се приемат мерки. Точно е, това е въпроса за ранното предупреждение и е, оценката на риска. Съвсем накратко, е, имаме данни за незаконна търговия, имаме информация от партньори, от Европол и други международни партньори, имаме 20 годишен период по иземване на вещества. Ние имаме информация за такова иземване на вещества. Можем да ви я предоставим, за да видите как се развиват събитията. В съвета италианското председателство се опита да намери решение или становище на съвета, но не постигна успех. И а, аз е, е, очаквам да чуя какво ще каже латвийското председателство, но знам, че те ще се опитат да постигнат успех, поне становище. Накратко по бюджета. Това, което не можем да направим. Е, ние имаме е, данни е, за. Трябва обаче около 200 000 евро да се предвидят за нови технологии. Това е много прост процес. Аз отвоих средствата, както човешките, така и финансовите, за нови психотропни вещества. Но не мога да направя нищо повече, защото ще ощетя други области. Ще ни трябват много повече пари за оценка на риска по токсикологични изследвания, ще ни трябват фармакологични изследвания, не разполагаме с достатъчно средства, трябват ни повече пари за оценка на риска и срещи. Не винаги имам средства за срещи по оценка на риска. Искам нашите научни комитети да се срещат, да има нови експерти. Това струва пари но искам да кажа, че на мене ми трябват пари и за попълване на празноти, които се създават в други области заради нови психотропни вещества. И накрая, е, връзката с организираната престъпност, дано не съм пропуснал нещо, е, организираната престъпност е, при е, трафик на традиционните вещества, класическите вещества, това е добре известно. Едновременно с това организираната престъпност разбра, че производство на канабис или нови психотропни вещества става интересен дял от пазара. Ние отблизо наблюдаваме това Работим съвместно е, по агенциите от правосъдие и вътрешни работи, но и с всички международни партньори. Е, сега има доклади за пазара, дяловете от пазара, прането на парите. Това е нещо много важно. И е, в заключение, на предишни дискусии вие споменахте за нападенията срещу Париж. И двама от тримата са били дилъри, така че нещата са свързани помежду си. Когато говорим за борба срещу финансирането на терористични организации, трябва да имаме предвид подобни факти и за бъдеще, когато говорим по тази тема, трябва да кажем, че тези теми стават много важни за МСДА. Председателя, благодаря ви. Съжалявам, че толкова съкратих времето. Извинявам се и на депутатите. Е, темата е важна. Още веднъж е, ви моля за извинение за това, че много съкратихме времето. Е, благодаря и на депутатите за работата им в тази област. Сега госпожа Кеви Кючук може да дойде при мен на трибуната за следващата точка. Благодаря още веднъж. So, colleagues, I'm going to um, begin because we are very um, pressed for time now. And... Времето напредва и за това аз ще направя въведение, докато дойде колежката на трибуната. Е, това е, е изложение от е, госпожа Госпожа Скеви Корума, е, искам да ви кажа, че тя е представител на Висшата камера на Република Кипър. Моя предшественик е, посети Република Кипър и имаше възможност да пристъпи към обмен на мнения е, с членове на нашата комисия и както решиха координаторите на Комисията по граждански свободи, тя е поканена за да ни запознае с този хуманитарен въпрос, който е много важен. Лично аз съм бил в център в Кипър. Вие сте е, много важен член на тази комисия. Е, е, това е важен въпрос за нашата комисия. Ще го наблюдаваме. Благодаря ви за това, че идвате. И е, членовете на Комисията по външни работи също проявиха интерес и затова те бяха поканени да ви изслушат. Затова госпожа Скеви Курума имате думата. Κυρίες και Евроволевтес. Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, на първо място благодаря за възможността да застана днес пред вас, за да поставя въпроса за а, изчезнали лица в а, Кипър. От доста време се натъкваме на това явление 2005 Първа година е, между тях от около 1508 е, с гръцки происход и над 100 с турски происход. Нямаме никакви следа от тях, е, е, така да се каже, няма гроб, който да оплачат близките. Можете да си представите е, каква трагедия е това при този процент на, като процентно населението това е все едно да изчезнат 165 000 германци или 18 000 швеци или 20 000 е, чехи и така нататък. Драмата за изчезналите лица в Кипър започна през 60-те години с нахлуването на Турция през 1972 година. Тогава островът бе разделен е, Въпросът е хуманитарен според нас и трябва да, да намери своето приоритетно решение, независимо от а, провежданите преговори за политическо решаване на кипърския въпрос въпреки е, усилията на кипърските власти и жалбите и молбите на близките, най-сетне ние създадохме с помощта на ООН комитет за разследване на изчезнали лица, започвайки през 2005 година. Този е, комитет включва представител на кипърските гърци, кипърските турци и още четирима членове, представители на Международния червен кръст, назначени от генералния секретар на ООН. В момента това е, е господин Киприус, госпожа Кючук и представителя на Обединените нации. Имаме антропологична лаборатория в Кипър, с която взаимодейства с лаборатория в Филаделфия за уст, уст, изследване на ДНК. До сега са открити 500 останките на 564 лица, съответно гърци и турци. Е, имаме 7 групи, които работят е, на територията на е, Северен Кипър и една група, която работи в свободната зона извършени са ексхумации на редица а, тела и, и а, за известно време нещата бяха в известен застой, като бяха установени пленните останки на около 15 души. Става дума за масови гробове на около 30 км от мястото на изчезването на тези хора. А, има редица неофициални случаи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 ексхумация, въпреки че турските власти оказват, отказват помощ и не допускат ексхумация в милитаризираната зона, очевидно там става дума за масови гробове, а зоната е обявена за милитаризирана така че нямаме достъп до там, да, и до там и комитета за разследване няма възможност да действа.

Имаме информация за изчезнали лица в други близо 200 места и редица от тях се смятат за част от милитари... милитаризираната зона и ние се нуждаем от специално разрешение от турската армия. Ако ни предоставят тази информация, комитета може да приключи работата бързо, ефективно, защото можем да бъдем по-силни сигурни къде да търсим масове гробове. Изискваме от Турция тази информация, но Търсим също информация за места, където лицата са били препогребани, защото имаме и такива данни. В нашето проучване показва, че следните останки са били преместени, т.е. турската армия може да ни предостави нужната информация. Е, за това трябва да бъде упражнен дипломатически натиск върху Турция Показателно е това, което правят окупационните власти. Оказва се, че в едно село тленните останки са били преместени, така че понякога близките получават само някаква частица от тялото на своя близък и трябва да приемат, че това са тленните останки на техните близки. Това е двойно престъпление на турските окупационни власти. Членовете на Комитета за разследване и представител на ООН каза, че първо хората са били екзекутирани, първо престъпление и след това тленните им останки са били преместени. Тоест става дума за преднамерени убийства, предумишлени и убийства, като втория случай целта е била да се прикрият следите да се прикрият престъпленията на турската армия в, от 230 а, гърци а, при над то са намерени много малки частици от тленните останки между 35 и 75%. Уважаеми евродепутати, на базата на четвъртата дело, заведено от Гърция срещу Турция пред Европейския съд на правата на човека, Турция е длъжна да даде отговор за изчезването изчезванията, но Турция не полага достатъчно усилия е, и престъпниците не застават пред съда би трябвало да подкрепите близките на изчезналите хора. Едновременно с това Турция прилага различни правни похвати, за да не изпълни съответните резолюции, предполагащи изплащане на компенсация за изчезнали лица, защото има съответно решение, по силата на което те в три месеца трябва да плати 30 милиона евро на Кипърската република, на република Кипър. Така че въпросът е поотнесен към съвета на министрите и съвет, Европейския съвет през юни следващата година окупационните власти са създали привидно корпус за издирване на изчезнали лица на окупираната територия. Те дават уж достоверна информация на близките, както виждате. Това е изключително болезно за жертвите. Те отиват при палача, за да търсят справедливост. Турция се опитва да намери е, алиби за извършените престъпления. Използвам случая да благодаря на Европейския съюз е, за подкрепата към нашия е, комитет на 65% от е, финансовите ни средства се е, покриват от средства на Европейския съюз. Предвидена е сериозна подкрепа и за 2015 година. Благодаря на парламента, че одобрява тези средства а, Турция плаща ограничени средства, обикновенно преди заседанията на Европейския съд за правата на човека, единствено с пропагандни цели. Само 3% е приноса на турската власт към работата на комитета, докато Кипър предлага 13, да дава 13%. За това молим за вашата подкрепа. Турция трябва да изпълни задълженията си по отношение на изчезналите лица. Затова очакваме Европейския парламент да ни помогне. Трябва да има постоянен докладчик по този въпрос, както в предходния мандат на, ваш, на парламента, който да следи развитието. Може би това е начинът да предотвратим по-голямо разочарование защото в доклада за комисията за напредъка на Турция за европейско членство от 2014 година въпроса не се споменава. Това е изключително болезнен въпрос да посрещнеш своите близки след десетилетия върнати в съндъче, а не в ковчег. Най-сетне те, те могат да погребат само част от ленните останки над своите близки, родители, братя и сестри. хора, които са починали без да се знае как. Това е изключително болезнено преживяване за тези хора. Моля, елате на някоя от тези погребения. Меса? Άλλωστε κάποιοι από εμά έχουν... Сте се убедили сами за какво става дума. За това ние ще продължим да оплакваме нашите близки. Елате и вижте с очите си тази човешка драма, тогава ще позволите, защо, ако може така да се каже, ви досаждам с тези въпроси. Искам да подчертая своята надежда, че вие ще разберете а, как, че това пречи на Кипър да обърне тази страница от историята. За да обърнем страницата, ние трябва да прочетем тази трагична страница за в историята на, гръц, на кипърските гърци и кипърските турци. Единствено след разрешаването на този въпрос ние можем да продължим свободна територия, без чужда армия, е обединен народ на Кипър ще отвори пътя към бъдещето. Председателят. Благодаря, госпожо председател. М аз самия съм имал случай да присъствам на такива събития. А, нека и колегите сторят същото, що се отнася до поставени от вас политически въпрос. Това е наистина въпрос, който предвижда, който който е свързан с, и с много емоционални аспекти. Тъй като времето ни е кратко, имам, искам да дам думата на трима заявили за изказване. Наши колеги, моля да проявите разбиране, нямам време за повече, да изслушаме повече изказвания. Така че първо господин Киркос. Добре. Благодаря, господин председател. Изказването на госпожа Котра беше много вълнуващо. И съм убеден, че всички вие разбирате драмата, която изживява кипърци, които не могат да погребат своите близки. Става дума за една хуманитарна трагедия, която трябва да намери свое решение. Така че трябва да упражним необходимия натиск, за да помогнем на кипърците да бъде решен този проблем. Смятам, че трябва да има един постоянен докладчик, който да обединява нашите усилия в тази област. Благодаря, господин Киркос. Господин Мавридис, първо бих искал да благодаря на госпожа Кокума, която представлява Кипърския парламент. А, тук има други колеги от Кипърския парламент, които са седнали в левата част на залата. Аз съм участвал в, поне в тези церемонии, но още веднъж много се развълнувах от чутото и видяното на снимките. Моя въпрос е следния. Става, става дума за хуманитарна драма, която няма нищо общо с гръцки кипърци и турски кипърци. Госпожо Кукумах, защо смятате, че турските военни и турските власти не искат да сътрудничат с вас. Как можем да ви помогнем, за да постигнете целите си, освен да ви даваме пари? И докладчик, както каза колегата от Гърция, е прав за това. И аз. Господин Терикопша, благодаря. Аз съм ужасен. Отказаното от вас. Просто не, не можем да си представим, че това се случва в страна, членка на Европейския съюз. Какво можем да направим с Турци? Пари да, но Да, парите наистина помагат, но те не решават проблема. Това беше първото. Не смятате ли, че престъпни групировки също участват в този процес или смятате, че всичко е политика и спор между държави? И трето, абсолютно съм съгласен че ние трябва да участваме повече, че парламента трябва да бъде, да се намеси по-конкретно, по-специфично, да действа по-ефективно, вместо да седим и да си приказваме и да, и да пращаме пари. Парите са важни, разбира се, но мисля, че има друг, има а, по-скоро необходимост да се изкоренат причините на злото, вместо да се опитаме да разрешим проблемите така. Защото това може да се случи още веднъж. Госпожо, можете ли да кажете няколко думи в заключение, защото преводачите трябва да прекратят своята работа. Благодаря. Вярно е, че е трудно да се опишат някои аспекти. Трябва да бъда кратка. Турция възпрепятства работата. Ето защо трябва да се упражни натиск срещу нея. Първо, тя да даде достъп до архивите, защото ако Турция предостави информация поне за районите, където са погребани изчезналите лица, работата на комисията ще приключи много по-бързо. Няма да бъде необходимо е, да се наливат толкова средства за търсене, за копаене, за ексхумации на неправилни места. Вашата роля е много важна. От друга страна обаче, и тук бих изразила известно разочарование от е, резолюцията, която се обсъжда в момента, не се е, казва нищо за изчезналите лица. И е, когато се случват е, подобни неща в страна член на Европейския съюз и когато в е, документ на Европейския съюз и на парламента, в резолюция на парламента не се засяга този аспект, е, това е много обезсърчително и много разочароващо. Е, кипърските гърци продължават да полагат усилия. Е, има анкетна комисия за изчезналите лица и ако тази комисия получи правилна информация, ще може да приключи по-бързо работата си. Така че трябва да се окаже натиск е, върху Турция, за да предостави информация. Трябва да имаме достъпи до военните зони, зоните окупирани от военни не, има зони, е, където са погребани хора. И ние смятаме, че е, Турция е погребала изчезналите лица именно в военните зони, за да е, не може да се купае там. Е, когато се даде разрешение за определен район, ако е, е трябва отново е, да се копае само на 100 метра от първата точка на ексхумация, трябва да се иска ново разрешение, така че си представяте колко се затруднява работата. Унези, които са загубили членове на семейството си преди 40 години, вече започват да стареят. Те не са могли да погребат близките си. Турция разполага с цялата тези изключително важна за нас информация и трябва да ни я предаде по възможността или евентуално по евентуалното участие на престъпни групи 1974 година е, при е, нашествието в Кипър не е имало престъпни организации, имало е само окупационна армия, е, която дава военни заповеди да екзекутира хората в гръб, не само военни, не само войници, но и най-въоръжени лица. Ето защо сред изчезналите има малки деца, цели семейства с избити, но на времето не е имало престъпни групировки. Това е. Ще спра до тук. В е, заключение ще напомня, че Европейския съюз и Европейския парламент трябва да ни съпровождат в тези усилия. Тази трагедия трябва да приключи след 40 години трябва да продължим да оказваме натиск върху Турция. Това е. Благодаря ви още веднъж. Разбира се, оставаме на ваше разположение за всяка допълнителна информация. Можете да се обърнете към мен. И, както казах в своето изложение, вие сте добре дошли в Кипър, за да видите с очите си за какво става въпрос. Аз лично съм го правил и препоръчам това и на колегите. Да видите собствените си очи. След е, толкова емоционален и политически дебат нямахме достатъчно време, но е, това в никакъв случай не омалуважи значението на вашето изказване. Искам да се извиня на депутатите, които не можаха да се изкажат. Благодаря ви за присъствието днес. Е, ние като политици разбираме, че сме под натиска на събитията и за това благодаря ви, колеги, за вашето търпение, особено на колегите, които проявиха интерес към изложението ви днес. Колеги, е, това е края на днешната дискусия. Благодаря и на преводачите за тяхното търпение днес. Продължаваме в 14 часа.